Нека да започнем. Добре дошли на всички, най-вече на госпожа Нарциса Благолеско, която е председател на работната група за неразпространение на оръжията и разоръжаването, контрола на внос и износ на оръжия и господин Бенджамен, който е, се занимава с научни изследвания в Нека да започнем с проекта за доклад по една препоръка на Върховния представител и съвета по член 108 в рамките на подготовката на процедурата за проучване 2020 година на договора за неразпространяване на ядрените оръжия, за контрола на ядрените оръжия и разоръжаването. Докладчикът е Свен Иксер за СНД. Препоръката е участието на Европейския съюз за решението на съвета относно позицията на Европейския съюз за 10-та конференция и част от договора за неразпространение на ядрените оръжия, който ще се състои от 29 април до 10 май тази година. В настоящия сценарий на сигурността, овладяването на оръжията, някои инструменти се провалиха, имам предвид договор ФМИ, е, не се прилагат правилно или пък са застрашени, като New Start, например, и е изключително важно да се запази, засили, да засили тези инструменти. Надяваме се, че държавите членки ще се споразумеят и ще приемат декларация, основна декларация, като потвърдят предишните ангажименти и приемат нови. И всичко това в рамките на трите стълба за раз, разоръжаване, неразпространение на ядрените оръжия и мирното използване на ядрената енергия. Имаме госпожа Владореско ще ни уведоми как върват подготвителните работи предвид всъщност тази конференция през 2001 година. Ще зададе въпроси. Също се подготвят годишните заседания за неразпространение, което трябва да представи препоръки за неразпространение на ядрените оръжия. Това ще бъде моя колега, който ще вземе думата за... и ще участва в дебата. Аз също имам удоволствието да ви припомня, че госпожа Ицумин Камицо, което е генерал секретар на Обединените нации и представител за по ядрените оръжия. Тя ще участва на едно извънредно заседание понеделник 27 януари от 16 до 17.30 и ще ни представи допълнителна информация за договорите, за договори за ТНП. Това ще бъде много интересно участие. Ще получим допълнителна информация, е, необходима за препоръките на Европейския парламент. Искам да ви припомня всъщност графика за, за приемането на тази препоръка. Мисля, че Да, за препоръката след първото разглеждане днес, по крайната дата за измененията е 28 януари, 12 часа. На 13 февруари ще се съберат докладчиците в Страсбург в рамките на комисията ФЕД ще взимат заседание и е, дебата ще се състои по време през март. Давам думата на господин Миксер да представи своят е, проект за препоръка. Много благодаря, госпожо председател. Договорът на разпространение на ядреното оръжие е международен договор с огромно значение, чиято цел е на първо място да предотврати разпространението на ядрените оръжия и технологиите, които могат да се ползват за използване на ядрени оръжия, на второ място разпространяване на ядрената енергетика за мирни цели и третата цел е да допринесе за ядреното разоръжаване, като окончателната цел е пълно ядрено разоръжаване. Договорът влезе в сила през 1970 година, така че тази година ще отбележим 50 годишнината от влизането му в сила. Първоначалният срок на действие на договора беше 25 години, след което започнаха да се провеждат конференции за преглед на всеки 5 години. На всяка една от тях беше, взет, беше подновяван договора, след което се оказа, че на всяка една от тези конференции се отчиташе липсата на съществен напредък. През 2000 година беше прият заключителен документ. През 2005 година не се стигна до споразумение по окончателния документ. През 2010 година Конференцията излезе с планът за действие, който обхваща всички стълбо, три стълб, всичките три стълба на договора. През 2015 година отново не беше възможно постигането на споразумението, което да обхваща окончателната версия на заключителния документ. И тази година конференцията за преглед ще се проведе през месец април. И третата Вителна среща се проведе през април миналата година под ръководството на посланника на Малайзия към ООН. Конференцията за преглед, както вече казах, ще се проведе на 27 април до 22 май тази година. в нашата подкомисия взехме решението да излезем с препоръка до съвета и първият, първата версия на препоръката ни беше изготвена до края на месец януари, след което имахме възможност да разгледаме предложението на равнището на нашата подкомисия. Както вече каза председателя, крайния срок за внесане на изменение е 28 януари 12 часа, т.е. идната седмица, след което се надяваме, че ще успеем да се срещнем с всички докладчици в Сянка през месец февруари и също така се надяваме да можем да приемем препоръката на заседанието на комисията по външни работи към края на месец февруари и сме предвидили дебата в пленарната зала и приемането през месец март. Съвсем накратко няколко думи за по съдържанието на препоръката. В нея отново припомням, че ефективният многостранен подход е основно предусловие за постигане на ограничаване разпространението на ядреното оръжие, особено този стълб. И от тази гледна точка, всъщност, договор се оказа огромен успех, защото имаше доста мрачни, апокалиптични прогнози в края на 20 век за бъдещото разпространение на ядрените оръжия, но те не се е, осъществиха. Тоест има и страни, които, държави, които не са страни по договора за ядрено, неразпространение на ядреното оръжие и които притежават ядрено оръжие. Разбира се, основното предизвикателство е да успеем да привлечем тези страни да се присъединят към договора, като ясното предусловие, е, че те могат да го направят само ако се откажат от вече съществуващите им арсенал. В проекто препоръката предлагам също така да изкажем подкрепа и за трите взаимно допълващи се стълба на ядреното разоръжаване. Също така изказвам подкрепа за шиповителни действия в подготовка на конференцията за преглед през 2020 година, да се признае режимът за контрол на оръжията и режима за разоръжаване като съществени елементи, с които да се предотврати допълнителното влушаване на международната обстановка и като мерки за насърчаване на мира и сигурността. Също така насърчаваме държавите членки да постигнат напредък в процес на контрол на ядрените оръжия и на разоръжаването с цел намаляване на цялостният арсенал от ядрени оръжия и се да гарантираме, че тенденцията за намаляване на арсенала от 80-те години насам няма да бъде преобърната, то ще, ще продължи тази тенденция. Съединените щати и Русия носят особена отговорност, тъй като те притежават по-голямата част от а, световният арсенал и за това насърчаваме за подновяване на диалога за контрол на ядрените оръжия и призоваваме двете държави да предоставят а, и на конференцията за ДНЯО и на ООН е, декларации с своите, с намеренията си да се да спазят разпоредбите на член 6 на ДНЯО и изказваме съжалението си за отпадането на договорът АИНФ или договорът за неразпространение на ядрени оръжия с среден обсек. Това беше основната рамка за намаляване на ядрения арсенал от края на студената война насам без това да се отрази на общата сигурност и способност за отбрана на страните. Следващият въпрос, който се задава е как можем да продължим с усилията си за постигане на целите, заложени в договора за неразпространение на ядреното оръжие. Знаете, че поетапният подход е привилегирован подход от едни, други пък смятат, че цялостният политически климат трябва значително да се подобри, преди да може да се постигнат някакви съществени стъпки в тази посока. но изказваме цялото си желание за засилване на деяния с цел намаляване на международното напрежение и постигане на окончателната ни цел, именно един свят без ядрени оръжия. Очаквам с нетърпение днешното, днешната дискусия с специалистите и с колегите. Очаквам с нетърпение приносът ви под формата на проектоизменения към нашата проектопрепоръка. Благодаря ви. Merci beaucoup. Благодаря. Сега ще дам думата на Крис Петерс, Благодаря, госпожо. Днес имам удоволствието и честа да замествам колегата Арно Донжон. Само тази сутрин ще бъде, но за мен това е истинско удоволствие, защото той ме уведоми. Е, той е докладчик в сянка, получих 6 точки от моя колега и ще прочета тези шест точки. Господин Жон Доржон благодари на докладчика за качеството на извършената работа по този проект за доклад по една така важна тема. Второ, той счита, че този текст е на настоящия етап е фактуален и е, добре балансиран и припомня договор за неразпространение на ядрените оръжия в един международен контекст, който е белязан от поставяне под въпрос, все по-силно поставяне под въпрос на цялата архитектура на неразпространението на ядрените оръжия, на контрола на тези оръжия, на разоръжаването и чрез едно връщане на военните, е, военните ядрените оръжия, всъщност е, като защитна стратегия. И третото, което казва моя колега, е, че подходът на ТНП не е, може би, е, съвършено. Поне това е едно зряло решение, прагматично решение с необходимите е, въздействие и позволява да се осигури както регионалната, така и международната сигурност. А пък и днес е, е почти е, универсален и силно уважаван договор. И четвъртото е да се осигури прилагането, да се продължи прилагането на този договор и да се гарантира, че страните по договора спазват стрикно клаузите, и в този смисъл колегата, господин Дължон, иска също да привлече вниманието на всички върху притесненията около волята иранците да се изтеглят, да се отеглят от договора, което е притесняващо. Петото е в една стратегическа международна обстановка, която непрекъснато се влушава и където ядреното се връща с сила. Господин Дължон би желал да постави ударението на необходимостта да се запази да се запазят стандартите, изискванията за неразпространение, тези, които съществуват и да се осигури един, една сигурност и ред, който да се базира на на правото. И накрая господин Дължон ще внесе а, е, в този смисъл необходимите изменения. Благодаря за Европ. А, не. Добре, за зелените. Господин Сатре, благодаря, госпожо, госпожо председател. Една кратка дума да благодаря за докладчик, на докладчика за качество на този доклад, който е изключително важен за нашата безопасност на нас всички и благодаря за качествено извършената работа. Що се отнася до нас, ние бихме искали да внесем някои допълнителни въпроси и две неща. Беше казано, ние живеем в геополитическа обстановка, където връщането на а, военните и ядрените оръжия е много важен и трябва да се предотврати използването на такива оръжия, ако има военен конфликт. Този договор беше прият вече много, преди много години в контекста на студена война, където съществуваше сериозен риск и имаше конкретни мерки за защита на населението. Разбира се, сега ние не можем да поставим населението в такива така установка на притеснение, но тъй като отново се събуждат някои неща, е важно да се вземат мерки по отношение гражданската защита, за да може да сме да се предпазим, ако не дай Боже, се случи най-лошото. И другото, това са кибератаките. Ние виждаме кибератаките, по-специално терористични групи, представляват един сериозен риск и трябва да направим така, че трябва да се вземат всички мерки за сигурност, за да се предотврати е, възникването на започването на война на базата на такива кибератаки. Този риск не съществуваше преди няколко години, но сега вече е факт и трябва да се предпазим. След това трябва да потвърдим подкрепата на Европейския съюз за новия договор за неразпространение на ядрените оръжия – който подсилва този стълб на разоръжаването и който не противоречи с основния договор. Това са няколкото неща, които аз искам да внеса чрез изменения от името на еколозите и се надявам, че ще работим в на, обстановка на конструктивен диалог, положителен обмен по тези въпроси. Благодаря. Мерси. Благодаря. Госпожа Бонфриско. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо. Тратато ди нон... Договора за неразпространение на ядрените оръжия трябва да продължи, според нас, да се прилага и да бъде основна рамка за общото регламентиране на ядрените оръжия. От името на колегата Ривиер предлагам на комисията, на благодаря и на докладчика за чудесната работа. Предлагам нашето, нашия принос. Почти половина век, благодарение на този договор, се борихме срещу разпространението и това позволи на много страни да има достъп до ядрената енергия за мирни цели. Но отвъд всичко това, архитектурата на Международната организация, която в момента се прилага, и позициите, които бяха изразени от щатите, застрашават добри баланс. И в доклада се подчертава, че това разделение между държавите намалява доверието в този договор като общ световен юридически документ и отслабва борбата срещу ядрените оръжия. И постоянните членове на Обединените нации трябва да се сближават и да сътрудничат. И в този многополярен свят между е, нациите се надяваме да се осъществи напълно ролята на Обединените нации. Разбира се, всеки защитава своите интереси, но ние не споделяме препоръките в договора за абсолютното разоръжаване. Затова изпълнителният комитет на петте документи Штатите, Русия, Франция, Великобритания и Китай преди всичко трябва да работят в тази смисъл. Ние искаме от Съединените щати да изяснат своята позиция по иранската програма и да засилят споразумението от Женева трябва да се а, е, сформира едно един съюз срещу ислямското е, запла, заплаха от Ванковер до Владивосток и до Пекин. С така, че ние споделяме общите виждания на, юди, на християнския свят. Трябва да разберем а, е, че спасяването на цивилизования свят зависи от сътрудничество между страните, а не съперничество между тях и този смисъл ще внесем изменения към това, този чудесен доклад. Благодаря. Благодаря. Мисля, че няма друг. Господин Васеско, вие поискахте думата дали това е... Прощавайте. Искам да задам въпроса дали това е да отговорите на проекта за доклад на господин Миксер или по-общо по темата. За повишение доклад. Както винаги, имаме много положително отношение към възможните решения за постигане на мир. Проблемът е, че следващата конференция през месец април няма да доведе до постигане на положителни резултати. И аз мятам, че Европейския съюз трябва да се подготви и за евентуални отрицателни резултати на конференцията и да подготвим позицията си за подобен случай. Продължаваме да говорим за ядрената опасност, обаче не предприемаме никакви мерки, ако не бъдат постигнати резултати на конференцията през месец април. По принцип не съм а, песимист, но предвид а, сближаването на Русия и Китай, а, Съединените щати вероятно няма да могат да постигнат споразумението, което би им ги удовлетворило, защото Китай няма да бъде част от един подобен договор. И всъщност няма да бъде отразено увеличаването на ядреният арсенал на Китай през последните 10 години. Така че в заключение, нека да се подготвим и за най-лошият вариант – трябва да сме готови и за евентуален провал на конференцията през април. С много ясна позиция. Не знам как, как може да изглежда тази позиция и не се осмелявам да споделя какво си мисля в момента, но със сигурност трябва да се подготвим и за евентуален провал на априлската конференция. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Владолеско, председател на работната група за неразпространение на ядрените оръжия. 7 минути. Много ви благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда днес тук сред вас. Благодаря ви за поканата. Най-напред бих искал да поздравя докладчика за отличният му доклад. Също така държа ще отбележа, че дебата се провежда в много важен момент, тъй като, както казахте, 2020 година ще бъде много важна година за режимът за неразпространение на ядреното оръжие. 50 години измена, изменяха от влизането в сила на договора, 25 години от удължават на срока му за действие без ограничение и също така 20 години от започване на многостранните разговори, които водим и в момента. Няколко думи от моя страна. Както вече казахме, конференциите запрегля се повече на всеки 5 години. Както каза докладчика, те са всъщност нещо като контролен преглед за режима. Те дават възможност на страните по толкова да установят какво е текущото положение и какво се предвижда в миналото. През 2015 година не можахме да постигнем заключителен документ и действително евентуален провал тази година значително ще постави под въпрос ефикасността на договора като цяло. Ето защо трябва да направим всичко възможно, всичко по силите си, да постигнем успех и да не се подаваме на песимизма, защото целта ни е да постигнем някакъв край на резултат в края на конференцията. Европейски съюз, както вече беше казано, е, е твърдо убеден в добавената стойност на този договор. И винаги трябва да припомняме на всички огромният успех, постигнат благодарение на този договор за ограничаване на разпространението на ядрените оръжия, насърчаване на употребата на ядрена технология за мирни цели, като едновременно с това конкретният контрол засяга две от държавите членки. Договорът доведе до конкретни облаги за всички страни, като нормално с това представя и много добра рамка за добро сътрудничество при употребата на ядрени технологии за мирни цели. Но както днес ни припомни и председателката, и присъстващите в залата, изправени сме пред засилване на напрежение, напрежението в международен план. Все по- големи са притесненията, свързани с режимът за разоръжаване, като цяло не само за ядрените оръжия, но и за другите оръжия за масово унищожение. Ето защо бихме искали да допринесем за доброто провеждане и за добрите резултати на тази конференция по много съществен начин. От самото начало на започването на цикъла на преглед за тази конференция през 2017 и 2018 година Холандия и Германия, които ръководеха комитета за подготовка, предприеха нужните мерки, за да гарантира, че ще бъдат постигнати положителни резултати на конференцията за преглед. Провалът през 2015 година се възприе като значителен стъпка назад и сега всички сме убедени, че трябва да се стигне до положителни резултати през 2020 година. Зато бяха организирани поредица от регионални семинари с цел намиране на общи обща основа за по-нататъчно сътрудничество. Европейския съюз предприе тази инициатива и през април 2019 година е, съвета прие препоръка 615 в подкрепа на дейностите по подготовка на конференцията за преглед. Решението на съвета има за цел да подкрепи редица действия за подготовка на конференцията, заедно с председателството на конференцията и бюрото Организираха, както вече казах, редица водещи действия, след които 7 големи конференции, 3 тематични семинара, по всяка посветена на един от трите стълба и 4 регионални семинара в Африка, Латинска Америка, Карабския залив, Азиатско-Тихоокеанския залив и Близкия изток. Три от тези седем събития вече бяха проведени, като постигнахме много важни резултати. Като цяло Атмосферата беше положителна и всички за... заинтересовани страни взеха активно участие, включително и в Близкия изток. Чакат ни още четири големи конференции. Ако искате, ще ви предоставя повече сведения за тях. Друга действие, предприятие от Европейския съюз, е безпредседентно на безпредседентната инициатива, предприятие с решението на съвета, да представи много ясно позицията си в подкрепа на този толкова важен, пътеводен документ и всъщност ще го направим под формата на пряк диалог с всяка една от 189-те страни по договора, с молба да се намери решение в Нью Йорк и то решение, което може да обедини всички ни. т.е. да не се допуска сформирането на различни групи, което да доведе до прекалено бързо приемане на дадени предложения и по този начин да се избегне колективната задължение да се запази договорът като цяло. Трета, третия стълб на действия, предприяти от Европейския съюз, е намерението на съвета да приеме по-късно тази година и преди провеждането на конференцията заключение на съвета. Предвижда това да бъде един много изчерпателен документ, който да засяга и трите стълба с много конкретни предложения за пътя напред. Целта е това да бъде един документ, в който да се предлагат различни инициативи и възможни решения, с които да се преодолее настоящият блокаж. Ще спра до тук, но с радост ще отговоря на въпросите ви. Мерси боку, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Um, Както вие съобщихте, е, в, като въведение ще кажа няколко думи за договор за неразпространение на ядрено оръжие но вие казахте, че е, правилно казахте, че аз съм ръководител на отдела, който се занимава с организирането на консултативни срещи е, по договор за неразпространение на ядрено оръжие. Е, нашата следваща среща в момента уточняваме датата края на юни, началото на юли. Това е е, много важен момент е, за всички е, участници и възможност на страните по договора да обменят становище. Така че се надявам, че някои от вас ще присъстват на тази среща, защото ние наистина бихме искали парламента да участва в нашите срещи. И сега за поднешната тема. Първо, няколко коментара за контекста и предисторията. Както знаете, режима за неразпространение на ядрено оръжие е под натиск от началото на този цикъл на преглед. Освен конференцията по преглед от 2010 година, това беше пряко свързано с съперничеството на администрацията Обама и амбициозната им програма, но през 2005 и 2015, както тази, която предстои през май, са по-стандартни, тази през 2010 беше по-скоро и изключения. 75-та година само 5 конференции бяха достатъчни, за да се стигне до крайния документ. И това е въпроса, който всички трябва да си зададем. Дали тези резултати трябва да се считат за успех – и дали остават отворени въпроси с консенсът и водят до общ знаменател. Приемането на крайния документ чрез консенсус, както е отразено в е, процеса от Нършия, това води до липса на мобилност, а това трябва да е динамично. Този договор трябва да е динамичен, ако иска да оцелее. Само тогава той има смисъл в контекста на световната сигурност. И тази динамика често води до противоречия между държавите членки. И тук а, трябва да, в този дух да мислим, когато искаме да определим дали това е успех или не. Тази година, 50 години от влизането в, в сила на договора, е, трябва да подчертаем, че процеса на преглед и постигането на консенс не са правило от изследователска гледна точка. Защо е под натиска договора? Защото целият режим е под натиск от 6 фактора, поне 6 фактора. Първо, е, разпространението на ядрени оръжия от новоразвиващите се държави. Поставя различни въпроси пред различните режими. Това, е, това са може би различни страни, които в момента си мълчат. Второ, апгрейда на арсенала на всички ядрени държави – това е феномен, който съществува от 10, 20 и дори 30 години в зависимост от държавата. След това липсата на ентусиазъм от основните държави е, за управление на международната сигурност чрез е, многостранни споразумения. Знаем, че през 90-те имаше много усилия, но те бяха прекратени – и, а, и Кетов договора, например, никога не стигна до преговори. След това връзката между неразпространението и разочароването и процеса на преглед на договора. Това са изисквания за неразпространение. три и 2 и 3 и процеса за разрешаване по член 6. Това води до а, а, убиване на динамизма и трудно подобряване на, а, на процеса на прилагане. Пето, напълно а, прекъснатия диалог а, с Русия след присъединяването на Крим и от Русия. С лидери, които се държат по начин, по който е безотговорен в очите на общността, която е подписала договора. 6 ускоряването на мощностите в Китай, която увеличава пропаста между тяхната риторика и реалността на тяхната, е, на тяхната ситуация. В този контекст искам да кажа, че не е изненада, че Европейския съюз е в сложна е, позиция от началото на десетилетието, защото както е, знаем, от една страна има ядрени държави, от друга такива, които са неядрени държави, и а има различни антагонистични позиции и така нататък. В тези е, условия трябва да признаем, че не можем да направим повече в, от е, тази рамката – бих насърчил всички да бъдем реалисти. Ние работим чрез консенсус. И консенсуса между 28 държави членки в момента е по-сложен, отколкото бе е през 2003. И Европейския съюз не е толкова влиятелен като Русия или Штатите, за да влияе на международно ниво е, Европейския съюз като цяло и неговите държави направят всичко, правят всичко възможно да принудят Русия да спазва разпоредбите на договора, но резултата е, че те се провалиха. Дипломацията се провали колективно. Второ, човек може да се изкуши да ограничи позицията на Европейския съюз като строител на мостове между страни, които са в конкуренция, в, които са противници. И разпространението на тази рецепция, че е, ние не сме глобален стратегически играч, според мен е, да бъдеш Европейски съюз означава да си агресивен по конструктивен начин. През 2003 година в контекста на многостранност, това е преди около 20 години, европейските лидери изобретиха понятието е, ефективен, ефективна многостранност. И това води до необходимите ефекти на място в реалната обстановка на сигурност. И това води до замразяването на разоръжаването. Употребата, използването на член 10. Това е критично и това е една от слабостите, една от пропуските в договора. За да може да се инвестират повече ресурс, ресурси и да се задействат двата основни инструмента за разоръжаване. почти стигнах до заключение. Обхвата на политиката на Европейския съюз за разоръжаване. Не е ли време да се инвестират повече човешки ресурси и средства? Това ви го оставям като отворен въпрос за момента и би било полезно всички страни в Европейския съюз да осъзнаят, че Европейския съюз подкрепя неразпространението на оръжие, но нека да дадем резултати и конкретни цифри след 2015 година. И договора накрая се основава на три стълба. Ние знаем това, но това е един вид формула. Третия стълб. Третият. Член 4 дава възможности за конструктивен растеж. На последната конференция всички бяхме съгласни, че това е провал, но не е точно така, поне не е третия стълб. Но кой знае точно? Европейския съюз. Най- добрия орган, който може да гарантира сигурността, включително сигурността и отбраната, които са ясно подчертани стълбове в договора, без значение дали обичате или не ядрената енергия. Това е в договора. Е, в време на стратегически промени това би било добре да се използват ресурси, за да може ефективно да се комуникира какви са нашите цели и нашата позиция. Може би ще трябва повече дипломация, може би не сме достатъчно разумни, когато е, представиме нашите съвместни действия. Ще има препоръки за това. Благодаря ви. Това би било препоръка. Благодаря. Има ли някой, който да иска да мъде, господин Сатори? Благодаря за тези две изказвания. Това, което искам да знае, е дали за априлската конференция има някаква обща позиция на държавите членки, дали Европейския съюз, дали вие знаете на този етап, дали Европейския съюз ще може да се представи на конференцията с обща позиция. И ако е така, надявам се да е така, дали може да ни е, информирате малко по съдържанието на тази позиция? Мерси, па Благодаря. Няма други, които да искат да се изкажат. Е, добре, ще ви отстъпа думата. Uh, Много благодаря. Действително, това е доста труден въпрос, на който трудно можем да отговорим в този момент. Отговорът би бил да. Да, ние сме убедени, че ще успеем да постигнем ясен, всеобхватен е, съответна позиция. Ние имаме обща позиция, която беше договорена в предишните случаи. Съвета а, е, прие, а, е, преди ги наричахме а, решение през 2005, 2010 и 2015. Тоест ние си имаме традиция за обща позиция, когато а, пътуваме към Нью Йорк в началото на срещите. Към момента се подготвяме. Започнахме работа в съвета по всеобхватен, всеобхватни препоръки, трите стълба, разрушаване за мирна употреба и така нататък. Третия стълб е най-важен и а, това ще остане в общата позиция. Всичко, което Европейския съюз прави чрез комисията, различните а, генерални дирекции, ДЕВКО, DGC и така нататък, а, а, те инвестират а, а, стотици хиляди евро в последните 5 до 10 години и всичко това ще бъде отразено към мирната употреба на ядрена енергия. Така че ще се опитаме е, да привлечем вниманието на конференцията е, с е, понятия, които може би не са толкова привлекателни, но всички експерти в сферата на използването на ядрената енергия е, познават. И надявам се министрите, които ще присъстват поне в началото на тази важна конференция, ще обърнат внимание на това. Но имаме амбицията е, да представим ясни препоръки за разочароване, разоръжаването и неразпространението. Неразпространение в архитектурата, както да и режима за разоръжаване. Някои страни от договора биха искали да видят по-бързо постигане на крайната цел, която е свят без ядрено оръжие. Това е в духа, на което вие казахте по-рано, намаляване на риска, на ядрения риск. Благодаря. Но, но, Не, мисля, че това не беше въпрос, който ме касае. Е, господин Миксел, може би вие? So, so, so, so much of a question, but I, I would like не толкова въпрос, но искам а, да благодаря на експертите за техните изказвания. А, представенето на препоръките от съвета е нашия общ принос към общата европейската политика, изразена през съвета – И е, мисля, че контролът над е, оръжия е тема, която е по-широка. Тя не е свързана само с договора за неразпространение. Е, има различни е, мека... механизми. INF Treaty, t NBN договора, е, е, това, което експертите споменаха, че се провали. Е няколко а, други договора. Има различни становища за това как а, този ново предложен договор и тези държави членки, които са също на членове на НАТО, знам, че те не се отнасят положително към този договор. Тези, така че тези проекто предложения е, изразяват желанието на общността да видят свят без ядрено оръжие. И, е, и дали това е в противоречие с договора за неразпространение е въпрос на интерпретация – Е, някои е, ядрени държави, които са членове на Европейския съюз, ние не искаме а, е, да виждаме в, а, фалшиво а, равенство между тези, които са ядрени държави и не ядрени държави. Мисля, че Е, понякога има препокриване, препокриване между държавите на Европейския съюз и тези, които са членове на НАТО. Алиансът ще остане ядрен. Те не искат да видят свят свободен от ядрени оръжия и мисля, че това е доста сложна ситуация – но това а, не поставя а, под въпрос стоиността на договора за на разпространение и намаляването на рисковете и ядреното разрушаване в света. Благодаря, благодаря на нашите експерти за информацията. Благодаря на господин Мисер, че сподели с нас проекта за доклад. По крайната дата за внасяне на предложения за изменение 28 януари до обяд. Благодаря. Шер колега. Скъпи колеги, предлагам ви да продължим заседанието. Благодаря на тези, които искат да договорят да продължат да разговарят помежду си, да го направят в а, коридора. Военните се славят с а, точността си. Моля ви ние да последваме примерът им. Приветствам се, добре дошъл сред нас генерал Клаудио Грациано, председател на военния комитет на Европейския съюз. Господин генерал, вашето изказване е първото за този мандат на парламента, така че се радваме да сте сред нас и много внимателно ще ви слушаме. От гледна точка на операциите и мисиите, парламентът, след като се консултира с върховния представител, би иска да гарантира стратегически преглед на всички операции и различните започнати инициативи от гледна точка на капацитета. Е, докладът е, е собствена инициатива за постоянното структурирано сътрудничество в момента се изготвя и от тази гледна точка ще вземе предвид ролята на военния комитет като, като крайен потребител на процесът на определяне на нуждите. В всички тези области военният комитет е, гарантира съгласуваността на външната дейност на Европейския съюз и Европейския парламент и в частност нашата подкомисия ви уверява в своята подкрепа и Целта ни, е, разбира се, да отговорим на е, очакванията, изказани от нашите граждани, защото над 70% от европейските граждани твърдят, че, че се притесняват от въпросите, свързани с сигурността и отбраната. Генерал Грациано, моля ви да споделите с нас заключението от последният военен комитет на, е, в формат Генерален штаб. Благодаря ви. И аз ви благодаря, уважаема госпожо председател, дами и господа. Добро утро. Най-напред бих искал да ви благодаря за поканата да взема участие на днешното ви заседание. За мен е чест и е, възприемам тази покана като свидетелстване на вниманието, което отделяте на военният компонент на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната. Както мнозина от вас знаят, военният комитет на Европейския съюз, чийто говорител съм аз, е ръководител на генералния щаб на 28-те, скоро 27 държави членки, които се срещат лично или чрез постояннията е, военният шета. Военният комитет непрестанно предоставя своите е, съвети на е, компетентните органи, за да се гарантира, че гласът на военният компонент на областта на сигурността и отбраната се чува и целия Европейски съюз и е част от процеса за взимане на решения в съвета. Аз съм и първото звено за контакт за всички ръководители на военни операции. Също така се занимавам с а, междувоенна дипломация и играе важна роля на военен консултант към върховния представител за върховната политика по всички въпроси, свързани с сигурността и отбраната. И в това свое качество нося и отговорността отблизо да следя обстановката, в която живеем и да предоставям съветите си. Днес, за да може да обсъдим въпроса за а, инициативата за увеличаване на капацитета, бих искал с нея да започна с няколко думи за настоящото положение в областта на сигурността и отбраната. Новата година, за съжаление, не започна никак положително събитията в Либия и Ирак не бяха изненада, защото знаехме, че симптомите са на лице от много години насам. Така че да, аспектите в Либия и Ирак не ни изненадаха, но размерът им и дългосрочните им последици все още не са ясни. И двете кризи безспорно ще имат много преки последици за целият регион, но и за цялата международна общност. Комбинацията от тъй нареченият ефект на пеперудата то, вероятно ще окаже последици и до Европа, тъй като се очаква ефект на доминото от поредица от кризи в съседни държави. Говорим също така и за нови заплахи, които се добавят към вече съществуващите. Повечето от тях идват в момента от южните ни съседи, от Либия до Сахел което ни кара да преосмислим вниманието, което отделяме на най-непосредствените заплахи, тъй нареченият триъгълник на нестабилността. Той се състои от разпространението на международния тероризъм под различните му форми, включително и чрез чуждестранните борци. Увеличаването на потоците на незаконна миграция – и равнището на несигурност в целият регион чрез провалите си държави и липсата на държавност. Всичко това ни припомня, че бъдещето на Европа минава и през Либия, и през преходният регион Сахел, както наскоро подчерта и върховният представител изместник на председател на комисията господин Борел. Предвид тези тежки обстоятелства, различни действащи лица търсят възможности за завършване на влиянието си в региона. Останах свидетели на подобни действия от страна на Русия, Турция и Китай те продължават а, с, да провеждат своите, да изпълняват своите стратегии, често запълвайки празноти, оставени от останалите. По тази и много други причини трябва да действаме възможно най-бързо, преди положението да е излязло и е напълно извън контрол. Но въпросът е кой трябва да предприеме инициативата. Очевидно е вече на този етап, че нито една държава членка сама не може, не е в състояние и няма легитимността да се заеме сама с всички тези предизвикателства. Ето защо тези кризи безспорно засилиха отговорността, която носи международната общност и в частност нашата отговорност като Европейски съюз. От нас се изисква не само подход, стоящ се в реакция на събитията, но и проактивен подход. Има спешна нужда от предприемане на действия и Европейския съюз признава тази нужда. Но също така е важно да видим каква роля се очаква от нас. Очаква се от Европейския съюз да потвърди своята роля а, като играч на световната сцена и като силен фактор. Ето защо трябва да действаме решително, за да не се повтори вакуум по отношение на сигурността и Съединените щати, НАТО и Европейския съюз да се превърнат в цел на едни и същи нападения. Това е огромна възможност е възможност за Европейския съюз, която не бива да пропускаме. Европейския съюз е в уникално положение да работи едновременно с економически, военни и политически фактори. Това е тъй нареченият интегриран подход и това е най-добрият метод за реакция в тази ситуация. Ако искаме да гарантираме сигурност, било то автономно или като партньор в дух на добро сътрудничество. Тези кризи, както вече казах, засягат непосредствените ни съседи. Ето защото съм убеден, че днешните кризи не могат да бъдат разрешени само с един от инструментите, с които разполагам, а само чрез добре равновесен микс от всички тези инструменти. Едновременно с това, скорошната ни показва, че когато се опитваме да търсим равновесие между съперници, имаме нужда от ясна рамка за това. Използването на военно присъствие понякога ни дава възможност да изградим нужната рамка за тренежния диалог. Важно е също така, че военно, важно, вярно е, че военното решение рядко може да постигне резултати само, но също толкова вярно е и, че военното присъствие обикновено е важен инструмент за постигане на резултати. Военно присъствие не значи пряко участие в бойни действия но често военното присъствие се оказва важен допълващ инструмент за останалите инструменти, с които разполагаме. По този начин имаме по-добра възможност да наблюдаваме отделните етапи на развитие на кризата до постигане дезескалация и връщане към нормалното. Върховният представител каза преди две години, че не е достатъчно да се обяви прекратяване на огъня в Либия. Нужно е постоянно да се контролира състоянието на място. И е, от тази гледна точка Европейският съюз е, обмисля инициатива, която аз напълно подкрепям, а именно напълно да възстанови операция София, обезпечаването и с е, нови ресурси, които са много важни за успешно е, успешен контрол на военното ембарго чрез подновяването на всички аспекти на операция София, Европейския съюз ще изправи много ясно послание и ще отговори на нуждата от предприемане на незабавни мерки, изразено от много страни. Ако обаче искаме да действаме сега или да сме готови да действаме за бъдеще, важно предисловие е да разполагаме с нужният капацитет и нужните мощности за осъществяване на успешни операции. По този начин Европейски също ще покаже своята решителност и ще преодолее лекостичните проблеми в сътрудничеството с НАТО, например. Или ще може добре да засили взаимодействието си всички останали международни партньори, които са готови да действат съвместно с нас. За да може обаче да се превърнем в наистина надежден доставчик на сигурност и да сме готови, да сме адекватни съперници на международно равнище трябва да разполагаме с нужните инструменти и мощности. И от тази гледна точка държа да отбележа, че Европейския съюз постигна забележителен напредък през последните 4-5 години като успя да се договори за една наистина иновативна нова инициатива за мощите по Също така, сме сключили тези нужди с други инициативи, като Пескокарт, ЕДДП и ЕДФ. Това, което обаче ни трябва да се превърне това в една истинска история на успеха е съвместното управление и разполагаме с тази нова инициатива, която ни познава, която ни дава възможност за пълна съгласуваност и наблюдение на всички военни операции в реално време. За това обаче трябва да се поеме достатъчно ангажирано от страна на държавите членки, за да могат те да увеличат собствената си надежност. Европейския фонд е, за Отбрана, както знаете, има за цел да обедини всички усилия за научвателска дейност, за да направи участието на всяка държава членка по-смислено и по-нужно. Една от основните цели е да допринесе за подобряване на сътрудничеството в областта на отбраната, като се избегне дублирането на ресурси и а, обединяването на наличните научно мощности. Припомням ви, че Европейският фонд за отбраната предоставя нужните предварителни условия, за да остане помешеността на въоръжението в Европейския съюз, което е важно от дългосрочна стратегическа гледна точка. Освен това, Европейския фонд за отбраната представлява най-важният фактор за по-добро сътрудничество от стратегическа гледна точка и към момента нямаше европейски инициативи в това отношение. Много е важно резултатите, които, ще, които постигнем в, европейския, в рамките на Европейския фонд за отбрана, да бъде положително и за НАТО, защото нашата сигурност е пряко свързана с доброто състояние на НАТО. Ето защо фондът е една от най-добрите инвестиции в отбраната ни за в бъдеще. Ето защо съм твърдо убеден, че би било напълно погрешно дори да се обмисля възможността за съкръщаване на средствата за фонда за отбрана, особено в този толкова исторически момент. На последното заседание на Военния комитет подчертахме добавената стойност и нуждата от засилване на съгласоваността на съществуващите вече операции, вадене на нужните изводи и надлежен анализ на наличните операции преди да се предвидят нови. И от тази гледна точка държа да подчертая двойната роля, която играе военния сектор за цялостният сектор на отбраната. Първо на стратегическо равнище ние непрестанно предоставяме безценната си военна експертиза и съвети, които са от ключово значение за процес на взимане на решения на равнището на държавите членки и на равнището на Европейския съюз. На второ място, ние сме основният а, потребител на резултатите постигнати от съвместната база за индустриална база и технологична база. Като по този начин ни допринасяме и с експертизата си, и по този начин военният компонент на Европейския съюз е важен на всички етапи на процеса. На, на практика военният а, комитет се занимава с инициативи като структурираното сътрудничество и карта, но по отношение на фонда за отбрана, ролята на военния комитет все още не е достатъчно ясна. Всъщност смятаме, че е възможно военният комитет да играе по-активна роля в механизма за фонда за отбрана, чрез предоставянето на военни съвети. Ние пък от своя страна трябва да съблюдаваме, че Военния комитет следи отблизо обстановката и във всеки един момент е в състояние да предостави своята експертиза в случая и по този начин принесе към процес на взимане на решения. Разглеждаме тази възможност с голям интерес. и нашите експерти от ключово значение за успеха на военните мисии, които продължават да гарантират добрата видимост на външната политика на Европейския съюз цялостният интегриран подход към европейската отбрана изисква прагматичен баланс между колективните усилия и суверенната отговорност в тъй нареченият съюз на отбраната. Целта е да се постигне известно равнище на суверенна автономия и Европейски съюз да има единен глас в областта на отбраната. Освен това, ако разполагаме с нужните мощности, по този начин ще можем да засилим и настоящите операции и да увеличим подкрепата си да преминем от мисии за обучение към мисии за съпътстване. Става дума за мечета за мислите за обучение в, в Сахел, но също така и в Сомалия. По този начин не само, че ще гарантираме с по-голяма ефикасност на операциите по обща политика сигурност и отбрана на място, но също така ще засилят е, и начинът е, по който нашите партньори гледат на нашата надежност. Става дума за за начин да докажем, че международната общност и нашите международни партньори не са наши съперници, а са наши партньори. Освен това се надяваме по този начин да, да привлечем държавите членки, които също участват в тези операции, да го направят и по този начин да преодолеем трудностите с набиране на нужния персонал. Това ще ни даде възможност също така да засилим сътрудничеството ни с НАТО и другите ни важни международни партньори. В заключение, най-напред, още веднъж ви благодаря за тази възможност да поговорим по всичките си теми. Надявам се, че се умях да ви предоставя обща идея за подхода ни за политиката на сигурност и отбрана, особено предвид настоящията международна обстановка. И още веднъж държа да ви припомня, че е много важно да сме в състояние да предоставим военната си експертиза на всяко едно равнище. Нашата експертиза е натрупана на място и е безценна. Още веднъж много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми членове на Европейски парламент. На разположение съм да отговоря на евентуалните ви въпроси. Благодаря, генерали. Ще дам думата на координатора на СД, Свен Миксър. Много ви благодаря. Благодаря на господин генерала е, за тази а, е, интересна презентация. Искам да задам няколко въпроса. Първо, предната седмица в Страсбург ние гласувахме един годишен а, е, доклад за общата политика по сигурността и отбраната. И една от основните теми в този доклад беше автономност. Суверенната автономност. Това се обсъжда по доста разгорещен начин и изглежда нямаше достатъчно консенсус какво означава суверенна автономност. Стратегическа автономност. Стратегическа автономност. и се оказа, че всъщност нямаме пълна способност да реагираме стратегически автономно и в военни операции. И вторият ми въпрос за операциите. Е, Европейския съюз има ангажименти и мисии по, в рамките на политиката за сигурност и отбраната и успяхме да разрешим много кризи. Вчера обсъждахме, например, е, обучителната мисия, съветническите мисии в Ирак, е, на Африканския континент. И едно от предложенията е, от вчера беше в бъдеще, когато имаме различни обучителни или съветнически операции, Европейския съюз да предоставя обучението и съветите, но след това сигурността това да се предоставя от ЕДХОК комисия, която е съставена с участието на държавите членки и това ще бъде най-лесното и най-гъвкавото решение. Какво мислите? Какво би трябвало да направи Европейския съюз и трябва ли да бъде по-активен, когато се ангажира в различни кризи, например на африканския континент, така нататък. Мерси, генерал, Благодаря, господин генерал. Още няколко въпроса и след това ще ви дам думата да отговорите. За едно пък Крис Петърс. Благодаря, госпожо председател. Uh, Извинявам се за закъснението, защото гласувах в друга комисия. Радвам се, че моят колега зададе този въпрос и засегна въпроса за европейската стратегическа автономност. Е, ние предната седмица гласувахме в Страсбург. Господин генерал, надявам се, да че сте изчели тази част от доклада е, за европейската стратегическа автономност. Това е важен отговор е, на това какво мислим по този въпрос номер 20 и други следващите цифри, ще изслушам вашия отговор. Вторият ми въпрос е Европейския фонд за отбрана е много важен, но моят въпрос е каква е връзката между този фонд и това, което вие правите в Военния комитет на Европейския съюз, защото колкото разбирам, нямате пряка връзка, нямате възможност да предлагате проекти и така нататък. Вие трябва да работите през съвета, да минавате през съвета. Не можете е, е, директно е, да работите от Европейския фонд за отбрана чрез проекти. Така ли е? Благодаря. Господин Басеско. Господин генерал, вие споменахте и аз съм напълно съгласен с вас а, мигранцията. Ясно е, че ако искаме да се ограничим с просто една интервенция в Средиземноморието и да спасим човешки животи, това може да се продължи да се разпространява този феномен, защото не го изкореняваме. Не е толкова лесно да се отговори, без съмнение. Но аз мятам, че че да се контролира миграционния поток означава политическо сътрудничество – и военно сътрудничество, което да е на високо ниво. Първото, което ни е необходимо е споразумение за реадмисия с основните страни, от които идват незаконните мигранти. Вторият елемент е, военното разузнаване трябва да се намеси при всички случаи. За да се открият мрежите от трафиканти. Защото много често хората, които искат да дойдат в Европа, плащат много пари на тези трафикантски мрежи, за да влязат в, е, в Европа и да стигнат до нашите брегове. Това нямаше да е възможно, ако бъдат прекъснати тези трафикантски мрежи, които аз мисля са толерирани от държавите, в които те оперират. Аз съм убеден, че за да се намали броя на незаконните мигранти, трябва да се премахнат тези мрежи от трафиканти. Това е задължително. И в заключение, военната, а, а, морската помощ функционира само ако се спазват международните разпоредби, които задължават да се спасят хората в опасно положение. Е, към днешна дата е, трябва да разглеждаме миграционния феномен през тази перспектива, за която ви обясних – спасяването на тези мигранти в морето и да се базираме на разпоредбите за реадмисия в техните страни. Трябва да се подготвим. Това ще бъде в противен случай инвазия. Защото всичко показва, че климатичните изменения ще се а, а, увеличава и което ще доведе до повече миграционни потокци. Ако не спасим тези хора, докато те са в море, няма да решим този ця, целият феномен. Трябва да има дипломатически а, а, стъпки, а, за да се а, организира реадмисията в страните, от които те идват, да ги спасим от морето и да ги върнем в техните страни. Благодаря ви. Merci, Madame благодаря, госпожо Професко. Благодаря, госпожо. Благодаря за присъствието тук на колегите и за това изложение. Аз се извинявам предварително пред колегите, че не мога но ще прочета това много внимателно. Съгласен съм с вас. Ролята на Европейския съюз и в бъдеще и сега осигурява стратегическата автономия и трябва да се, е, ние да се превърнем в е, гарант на сигурността. И мисля, че пред засилването през последните времена на, на е, напрежението, нашата дейност като контролна дейност, е, обучение, помощ, също и от военен, и най-вече от военен вид в, тези страни може да бъде от изключителна важност. Но аз поделям забележките, които бяха направени от колегата Падеско и искам да добавя към това, което той каза, че София показа своите граници. Това е тази операция беше е, важна, но за приложението за бъдеще ще има проблеми с е, сигурността на нашите граници в Средиземно море. И трябва да говорим по този въпрос. И може да се превърне все пак в един полезен инструмент. Но в е, конкретния случай ролята на комитета днес трябва да може да поеме, според нас, да покаже каква е ползата от това. Това може да бъде един инструмент, който, както каза и финландското председателство, осигури, може да бъде един много интересен инструмент. В един исторически момент като този, антиисторически и антиекономически, да се е, потвърди тази позиция. И съм сигурен, че парламента ще, ние ще успеем да изиграем нашата роля, за да засилим преди всичко е, този инструмент. Дейс, ефикасното действие може да бъде и засилено трябва да бъде е, включено чрез вашите знания, нашите, уча... ваше участие и роля, за да се избегне ненужни повторения, да се избегнат да се, да се загуби ефекта. Трябва да имаме едно едино виждане по въпроса. И това е което може да направи вашия комитет. Благодаря, госпожа Акуела. Много благодаря, госпожо председател. Аз имам въпрос към генерала. Първо, благодаря за вашето експозе и искам да знам, по ваше мнение, какво ще бъде бъдещето на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО? Това е моят въпрос и искам също да благодаря на двамата колеги, които говориха преди мен и които споменаха за големия проблем в Средиземноморието, свързан с незаконната миграция. Както знаете, Испания е една от страните, която страда от миграцията – и искам да направя само един коментар. Не сме достатъчно богати, за да приемем всички мигранти, които тропат на нашата врата. Освен това, незаконната иммиграция създава стрес и оплаха сред хората. Това се вижда във всички наши градове и села, защото идват мигранти, които очевидно търсят по-добър живот, но много от тях идват не за да работят, а за да причинят зло. Това са хора, които може да са терористи, например, и могат да влязат заедно с групите мигранти които, повтарям, търсят по-добър живот. Но просто а, контрола трябва да бъде по-сериозен и по-цялостен и, за съжаление, Испания е недостатъчно богата страна, за да приеме цяла Африка на наша територия. Много благодаря за всичко, което правите, но ни, ни трябва по-сериозен контрол и, а, господин генерал, благодаря за вашето изказване и благодаря, че ни слушахте. Мерси Боку, генерал. Благодаря, господин генерал. Преди да ви дам думата отново, искам и аз е, да се спра на думите, които казахте и ви благодаря за тях. Вие посочихте накратко е, вашето желание е, мисиите на дейността на Европейския съюз да се засили. Говорите за Сахело и за други области където да придружаваме, да обучаваме е, войските. Какви са, според вас, е, реакциите на държавите членки до този момент? Вчера сутринта имаше една дълга сесия относно Сахел и мисля, че всичките колеги, които са тук, е, разбраха и споделят идеята за спешност. Вярвам, че тази, това чувство е споделено и от държавите членки, но вие не засегнахте въпроса с проекта и инициативата за а, инициативата на Европейския съюз за мира. Искам да знае каква е, е тази а, идея, до къде са стигнали нещата, позицията на държавите членки, този проект, който е от 2018 година се надяваме скоро да се осъществи. Great questions, of course. Много важни и интересни а, а, въпроси. А, за някои от тези въпроси, които са по, с политическо измерение, мисля, че не съм подготвен а, да отговоря, но за стратегическата автономия а, това е ключов а, въпрос в глобалната стратегия. По мое мнение, това е стълб, но в военната сфера, може би, това е по-лесно да бъде а, а, дефинирано. Това е стълб, който е стратегически, ако няма глобална стратегия, това не можем да бъдем, да гарантираме нашата стратегия на световно ниво и това не може да се използва от Европейския съюз на глобално ниво. Това не означава да бъдем стратегически автономни от някого. Това означава да можем да направим нещо, и да имаме способността и възможността да разгърнем мисиите, за които сме решили, че ще се разгърнат. Ако не си 100% автономен, това всъщност е и което иска Европейския съюз, защото ние искаме сътрудничество с НАТО. Това е свързано с огромно измерение да се осигури обща сигурност и отбрана съвместно с НАТО. Но а, стратегическата автономия е необходима, за да можем да осъществим операциите, които искаме. В противен случай дипломацията а, не може а, нищо да направи. Всяка една мисия или дейност, а, например, а, а, ембарго, европейския, когато изналагаме ембарго, е, ние а, трябва да имаме необходимата способности и а, инструменти, които могат да отговорят на нивото на амбиции, да постигнем а, целите. Е, това означава а, трябва да решим въпросите с нашия бюджет. Има голям бюджет, може би втория в света, за всяка мисия. Например, обучителна мисия, независима мисия. Ние трябва да имаме способността да го направим, иначе не сме надежден партньор, не можем да седнем на масата за преговори. Стратегическа автономия като обща стратегия. Е, означава, че 27 държави членки могат да говорят по основни въпроси с един глас. Може би това означава а, е, предоставяне на малка част от тяхната независимост по отношение на сигурността и отбраната. Но това означава също, че всяка държава е важна сама по себе си, но като Европейски съюз те са по-важни. Ние имаме възможности за мисии. От 2011 сме в Либия. И честно казано, няма альтернативи, освен да имаме стратегическа автономия, иначе не можем да осъществим нашите операции, дори не ги започваме тези операции за да се под, предложи операция, трябва да отидем и да питаме другите дали искат да проведат нашата операция. Не можем да говорим за участие на Европейския съюз в Либия или където и да било ембарго или наблюдение, споделяне на дейности или каквото и да било, ако нямаме необходимите отбранителни способности. Освен това, ние нямаме армия в Европейския съюз. Всяка страна си има а, а, отделни сформирования за военни, за НАТО, за Европейския съюз и така нататък. Но в момента, в който се изгради стратегическата автономия, това означава, че можем да изградим по-добра армия за Европейския съюз, която може да се използва съответно в НАТО или в Европейския съюз. След това Европейския съюз мога да а, предостави а, сили на ООН, както беше случая в Ливан преди години. Е, разгръщането на операции тогава се решава в съвета а, на Европа или когато решите да разгърнете а, някаква мисия, която е важна, Европейския съюз трябва да има автономна а, скорост, която да го направи. Това произхожда от тя, ситуацията, в която се намира Европейския съюз. Може би НАТО а, няма да реагира, няма да играе важ, толкова важна роля, както беше в последните 30 години, защото ще се фокусират върху а, съвместното, съвместната отбрана. Тогава Европейския съюз може да отиде в Африка, където и да било. И, важно е да си зададем въпроса дали имаме инструментите имаме дипломатически, политически амбиции и усилия. Но това трябва да бъде подплатено а, военно. Нямаме военно решение в момента. Нямаме единно военно решение. Е, от повече от 40 години а, е, работя, 5 години съм бил на мисии. Няма решение ако нямаме отбранителни способности а, да а, подкрепим а, тези усилия, ако нямаме военни сили, кораби и така нататък, няма контекст за това нещо, това си е вече провал. В случая на Мали, Северна Африка, Централна Африка, Сомали това е регион, който е важен, свършен е също с Либия. Е, е, ние казахме, че това е, е ефекта на пеперудата и ефекта на доминото. Това, което се случва на едно място, влияе на друго и обратно. Има терористи, които идват до, до, до, в Либия и може би те идват. Това, това е, е е, домино ефект между Близкия изток, Макреб и тези мисии се разкръщат, е, за да се изпълнят основните мисии, които са, са свързани с изграждане на капацитет. Това означава да подготвим е, апарата за сигурност на тези страни, които после сами да се управляват. Но това е голяма работа. Защото ако няма армия, то тогава без армия това трябва да се изгради и съответно трябва помощ, трябва обучение и така нататък. UTM. Необходимо е това да е задължително. Обучение само по себе си не е достатъчно защото това не е въпрос само за обучение, изграждане на капацитети. Това означава мониторинг, менторинг, придружаване, даване на пълна помощ. В момента трите мисии са ограничени в цифрите, но няма проблем с капацитет на, на Европейския съюз да ги направим много, много по-силни. В момента каквото и да ви кажат. Нашите сили не са толкова ангажирани в чужбина. В преди 5-10 години 5-6 пъти повече бяха използвани, така че ние можем да увеличим много повече нашите мисии. Но тези мисии не са достатъчно е, надежни в очите на европейските държави членки. Така че ако ние можем да увеличим нивото на амбиция, да разширим, да разкърнем тези амбиции, да осигурим не само обучение, но също е, повече е, съвети, помощ и да защитим нашите сили, защото тези мисии са на едни от най-опасните места в света, така че дори да си в обучение не може да избегнеш, например, престрелки, например, ако си в Сомалия, пресичаш Могадишо, това е все едно да преминеш в, Афганистан. Трябва ни бърза реакция, защита, сигурност, обучение – така че лошо е, че Европейския съюз не разбира, че това е нещо, което изисква различен подход и организация, допълнителни сили. Мисля, че е, идеята да се разгърна, да се направят по-големи тези мисии е добра. Мисията трябва да осигури закрилата, е, ръководителя на мисия вече може е, да взема решение, повече решение, дали това идва от една единствена държава членка, от Испания, от някоя друга или така нататък, това няма значение. Важното е да има мисия. В някоя мисия може да има повече хора от една нация, в други от друга, но това е европейска мисия – в Мали, например, пет мисии има. Има мисия на ОНЕ, Френско-Балканска мисия, UTM и местните сили. Това е координация на усилията и ние сме единствените, които осигуряваме обучение и съветническа дейност. Това е чудесна идея да, е, е, да осигурим е, подкрепа, но нямаме все още инструменти. В противен случай това ще се обърне срещу нас и ще ни доведе провал в Сахел, както споменахте. Сахел сам няма да се реши. И на много места в Африка положението е същото. Ние трябва да поемем отговорност, смятам аз. И сега а, Европейския фонд за отбрана е много важна инициатива, тя е по-опростена и дава възможност за осигуряване на оборудване за финансова подкрепа за държавите и в страните около нас, например в Грузия, и се дават средства, които осигуряват финансова компенсация. В европейските мисии, ако една страна се включи, тя плаща за всичко ООН плаща за войниците. Е, ако ние не плащаме за войниците, поне трябва да имаме финансов инструмент, който да осигури бензин, оборудване и така нататък. Не можем да ги пратим в Мали без необходимото съоръжение, оборудване и така нататък. Не можем да не оказваме никаква подкрепа, както казах, се случва на Европейския фонд за отбрана е, е ключов. 13 милиарда евро в момента за научно-изследователска и развойна дейност, е, за да бъде е, научната дейност на високо ни ниво. И, например, ако е, в Штатите строят танк, например, а ние губим ресурси, не можем е, да имаме резервни части. Ако примерно вземем танк от тях, е, за това трябва да имаме по-ефективни съоръжения. Както казах, има средства, има капитали, но ефективността, и използваемостта е бавна. Как да улесним една страна, как да се осъществи координацията, как да се, и е, какъв да бъде подхода към научно-изследователска и развойна дейност трябва да произвеждаме е, единна система за оръжие и всяка страна да участва според своите капацитети, а пък Европейския съюз да подкрепя координирането на цялата тази система. И да сложи където е необходимо пари, за да помогне това. а, последната част от проекта, за който попитахте, ни липсват способностите и трудностите са да се разгърнем, така че военната автономия означава инвестиции и къде инвестираме, как инвестираме, развитие на системата за сигурност и така нататък. Разбира се, това на политическо ниво трябва да се реши, но това преди политическото решение е, ние трябва да видим къде, са, къде е необходимо. Същото се отнася за и Европейския фонд за отбрана – означава, че ние можем да изпратим помощ, съвет, да кажем какво трябва. Мисля, че тази перспектива ще повлияе значително и и ще има по-възможно, по-пряк достъп с комисията и всички проеци, процеси, които се случват в Европейския фонд за отбраната. Мисля, че това е като вид съвет, предложение към държавите членки. Миграцията. Аз не се занимавам с миграция на политическо ниво, на техническо ниво обаче. Това е ефект от кризата, резултат от кризата. И за да решим този проблем, трябва да стигнем до корена на проблема. Мигрантите са жертви на кризата. На факта, че има нестабилни страни, че има тероризъм, война, климатични изменения, бедност, увеличаване на населението отвъд способностите на тези страни, не можем да се справим само с един от тези проблеми. Трябва да се засегнем всичките. Терористи, миграция, нестабилност, влияние в страните. Европейския съюз трябва да работи за решаване на цялостния проблем – на всички тези проблеми наведнъж. Ето защо трябва да отидем в Сахел. Пропуснахме, може би, възможности в Либия, защото кризата в Либия започна през 2011 година, т.е. 9 години Европейския съюз трябваше да има единен глас и възможност да направи нищо. Ние започваме късно, но никога не е твърде късно. ако не беше твърде късно, нямаше да победим нацистите. Тоест, трябва да имаме кораж и смелостта за действие. София е единствената мисия, която съществува в момента, която свързва Европейския съюз с Средиземноморието и с Либия. Трябва споразумение чрез Съвета за сигурност на Обединените нации това не се случва от 2011 година или чрез съвета на Европа. София съществува, има силен мандат и теоретично е, е, е да прекъсне криминалната мрежа от е, мигранти и е, да обучава но ние сме европейци. Нашите кораби и нашите командири ще бъдат задължени а, да спасяват човешки животи. Дори да има мандат, което всъщност не е случая да правим война, живот се спасява. Това не, не се обсъжда. Но в момента целта е да се пуснат кораби там и само това можем да решим спасяването на животи. Факта, че ние да реагираме бързо и адекватно, да попълним пропаста, да изиграем важна роля, е много по-важно, отколкото броя на мигрантите, които можем да хванем в рамките на на нашата, нашата дейност. 70 хиляди вече са готови да напуснат Либия, ако ситуацията не се подобри. Затова трябва да се концентрираме върху я, я, оръжейното И, и а, това е първото, което трябва да направим. След това може и нещо друго да се направи. Аз подкрепям като цяло София. Това е добра идея. Доб... И в момента а, това няма военен проблем и се подкрепя а, а, разполагането на корабите, но ще бъде неприятно, ако 20 Седем страни не могат да решат проблемите сега, защото това ще доведе до проблеми с сигурността в бъдеще, прекратяване на огъня. Европа и НАТО. Ние искаме да си сътрудничим. Това е в е, същността на глобалната стратегия. Не само не само защото 27 страни са част от НАТО и защото сме партньори, ние искаме силно сътрудничество. В момента операциите са ограничени само в Босна и Херцеговина. да съществува несъгласие с една страна там. Е, затова трябва да има политическа воля за решаване на този проблем. Е, източното Средиземноморие също позицията на държавите членки и след това трябва да открием технически възможности, е, например да предложим съвместно обучение. Но стратегическата автономия става ключово, защото можем да използваме общата структура на НАТО за операции на Европейския съюз и това да преминава през каналите на управление на НАТО. В момента няма споразумение. Затова ни трябва стратегическа автономия. Забравям ли нещо? Благодаря ви. Благодаря, генерали. Благодаря за тези ясни обяснения, много ангажирани. Може да разчитате на подкрепата на тази комисия. Притесненията, които вие изразихте, са и наши. Благодаря, господин генерал. Чех колега. Скъпи колеги, минаваме към последната точка от дневния ред. Искам да пожелая добре дошли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 помощник за Европейския съюз, от... трябваше да приеме през годините нови предизвикателства и включително борбата срещу тероризма след 11 септември 2001 година, което доведе до първото задействане на член 5 от договора или борбата срещу смесените заплахи и по-скоро на 4-4 декември в Лондон ръководителите на държавите членки на ОТАН признаха всъщност ролята на организацията и решиха да започнат диалог и размисъл за бъдещето на НАТО и целите, защото никой не може да отрече, че въпросът за дългосрочната стратегия се поставя особено в настоящия контекст, международен контекст, с връщане към състезанието между големите сили, с появата на нови сили, възникването на национализма и също, може би, за самото значение на думата съюз. Съвещанието на Лондон, слава Богу, не беше само едно съвещание на счетоводители, е, които да говорят само за бюджет, въпреки че това е много важен въпрос. Съюзът е най-напред. Това е с близост на вижданията по отношение на стратегията. И декларацията, която беше прията в Лондон, припомня, че единството и разбирането са основни принципи на Съюза. И днес се мисли за връзката между член 5 и т.е. солидарността между съюзниците и консултирането на тези съюзници. Много се е, положителното е, че нещата започнаха успешно. Е, има повече от една семантична разлика между това да бъдем съюзници и да бъдем, да бъдем изравнени. Нито една страна не се е присъединила към е, е, съю, съюза без, е, със смисълта, че няма да бъде да се отдели нейното необходимо място и тя за всяка държава защитава своята сигурност. Това, което реши Турция, скоро поставя сериозно, сериозни въпроси по действието на Съюза. Също трябва да се запитаме какво е приложено поле на НАТО в света в момента, в който президента Тръмп иска да участва НАТО в Средния изток, без да се знае точно какъв е, каква е идеята на неговите очаквания и дали тази идея може да позволи на американските войски да се изтеглят. Това се вписва в контекста на инициатива за засилване защитния капацитет на Европа и сътрудничество между Европейския съюз и НАТО – в Лондон бяха направени големи стъпки напред в това сътрудничество. Така че е, нашата подкомисия е добре да участва в е, работата по е, залозите за сигурност, засилване на нашето сътрудничество, като започнем един тесен диалог с отговорниците от НАТО. Ще дам думата най-напред на Александра Делос Каферо за десетина минути. След това колегата ще има също толкова време за изказване и след това вече ще може да проведем нашия дебат. Благодаря. Благодаря на Телида Лазо, благодаря на всички, че сте тук. За мен е удоволствие и привилегия да е, обсъждам, да обсъдим НАТО, особено в един момент, в който Съюза е доста застрашен по всички причини, които бяха посочени. Преминавам на английски. Тъй като всъщност подготвих коментарите си на английски, но ми се струва, че всички тук са или двоязични или триязични, така че мисля, че няма да има проблем. Както каза Натали Розо, аз съм директор на германският план Маршал в Франция и всъщност ролята ни днес е да се опитаме да проведем и европейски, и трансатлантическия диалог по всички теми, които са важни за американците, европейците и останалите ни съюзници в рамките на НАТО. И тъй като ще обсъждаме темата за НАТО, бих искала да ви припомня думите на Стив Уолтс. Документът му опубликуван е през 1997 година в German Survival. Сайтът му се казваше Защо съюзите водят до крах. В тази своя статия той с две думи казано, обобщава това, което днес обсъждаме, а именно, че НАТО се основ... е съюз, който се основава на два основни стълба. Едното е общият и това е общност на интереси, а от друга страна това е общност на ценности. И тези две, два стълба са взаимно свързани. И когато бъде отслабен един стълб, другият стълб също автоматично отслабва. Бих искала да ви обърна внимание на четирите основни въпроса, на които би трябвало да се спрем, ако искаме да направим сериозен анализ на бъдещето на Европа. Първо е променящата се възприятие за заплахите, а вторият въпрос е свързан с надъжността. На трето място политическото ръководство и въздействието на нашата вътрешна политика към начинът по който участваме в Алианса и четвъртия въпрос, спомена на Тули Лазо Европа и как Европа може да стане по-важен участник в гарантирането на сигурността и как може да се засили трансатлантическото сътрудничество. Първо започваме с възприятието на заплахите. Тук тясно засягаме въпроса за солидарността, с който доста се занимавахме в последно време, с ненареченият източен и Западен фронт. Според мен това разделение не е много уместно, защото то става се по- и по-изкуствено. Ако погледнете ролята, която играе Русия на двата фронта, вече няма смисъл, според мен, да обсъждаме възприятието си на заплахата в рамките на Алианса по този начин. Но според мен основният въпрос, който трябва да си зададем е как би могъл Алианса от 20 век да се приспособи към заплахите на 21 век. И всъщност процесът все още тече. Три глаза попита какво значи да си съюзник днес и какво също значи Алианса днес. Ами, Алианса е понятие, което се развива. То отговаря на появяващите се изчезващи заплахи. Ако погледнете последните е, последици през 1991 година, края на, на студената война, 1999 година Косово и 2010 година войната в Афганистан. Става ясно, че стратегическият съюз се ръководи в много голяма степен от кризите и в много голяма степен се определя от приоритетите на Съединените щати. И ако имате президент, който твърди, който е изгледа като лозунг America First, а НАТО и е Трансатлантически алианс, се оказва, че НАТО започва да се превръща в съюз, в който се ръководи от принципа Америка на първо място. Да, от се постави въпроса как може НАТО да се превърне в а, съюз, който все повече да намери отново мястото си, справяйки се с новите форми на злопахин с Китай и с всички останали въпроси, които ни обединяват, т.е. глобалните ни интереси. Бих искала да се спра на, факт, на въпроса за това, че след 11 септември всички като че ли изпаднахме в стратегическа парализа от тъй наречена световна война срещу тероризма и продължаваме да работим в същата тази рамка, в рамката на световната война, с световната борба с тероризма. И в изказването си пред Европейския парламент преди два дни генералният секретар на НАТО отново подчерта, че основната цел на НАТО трябва да бъде борбата с тероризма, второ място Русия и трето място технологическата противопоставяне с Китай. Продължаваме да работим значи, в тази рамка и мисля, че тази рамка ни възпрепятства да обмислим по-общо стратегическата си обстановка. И не си дахме сметка, че Китай много бързо се разраства, а че Русия не не се меси само в източните съседи, но започва да се за намесва и в Средиземно море и че всъщност се превръща в основна геостратегическа заплаха. Така че е настъпил крайно време, може би, да отстъпи малко назад и да, размис... да обмислим по- важните опти и тенденции, които са от степено значение, кога, ако искаме да наваксаме. И това е целта на стратегическият преглед, който осъществява в момента НАТО. Това беше първият ми коментар. Вторият ми въпрос беше за програмата за реформиране на НАТО и преосмисленето на приоритетите. Доста се изговори и се из... обмисли след е, изявлението на Тръмп за по отношение на НАТО и стана ясно, че всъщност нашите съюзници от Съединените щати нямат особено желание НАТО да засили своята ангажимент в Близкия изток. Генерал секретар говореше по-скоро за интервенция, отколкото превенция. Ние, аз пък им чувствам, че сме по-скоро в постоянен опит да ограничим, да ограничим токсичната заплаха, да ограничим регионалната заплаха, доколкото е възможно. Обаче не бива да забравяме, че си остава военен съюз. Така че основният инструмент, с който разполагаме, е военната намеса. А този инструмент на практика се оказва не е достатъчно приспособен към заплахите, които сме изправени. Тоест, провалили се държави, тероризъм и всякакви друг вид заплахи, които изискват по-хибритен отговор. И в това отношение Европейски съюз и НАТО би трябвало да си сътрудничат много по-тясно. Но в представите на Съединените щати Пентагона, както става ясно, в момента преосмисля военният си отпечатък навсякъде по света. В Африка, в Близкия изток. Опитват се да преосмислят как НАТО може да се намеси там, където Съединените щати искат да се оттеглят. И това е свързано в степен с изявлението на Тръмп по отношение на НАТО. И Сахел е в това отношение е много интересен пример, защото се очаква в края на месец януари Пентагона да излезе с планове за частично оттегляне от региона, което разбира се ще има последици за нас, преди всичко за Франция, разбира се, която най-активно присъства в Сахел, но има последици за сигурността на Европа като цяло. Спомням си, че бяха в заседание за планиране в Кедорсе, в който се подготвяше намесата в Либия през 2011 година и тогава си спомням, че предночените казаха, а това си е проблем на НАТО. Той си искаха да прехвърлят а, отговорността на НАТО, като, което ми се стори доста странно, като се учили НАТО не е организация, която се ръководи с Съединените щати, а е европейска организация, също се случва в момента и в Сахел, и в Либия. Така че, според мен става по-скоро за прехвърляне на тежестта, отколкото за споделяне на тежестта. И от тази гледна точка ми се струва, че трябва по-сериозно да се замислим и да обсъдим темата с американските ни съюзници. По въпроса за доверието и надежността, действително има все по-голямо разграничаване и все по-силно разграничаване на политическото и военно измерение. И инвазията на Турция в северна Сирия беше много красноречива в това отношение. Те предприеха действията си без да се консултират с останалите съюзници. И тази тема още от 2014 година се повдига в Франция. И въпросът е дали точно може да разчитаме на американските си съюзници. И че е линия, която не беше приложена по време на Обама, но ще видим какво ще се случи сега по време на администрацията на Тръмп. Защото основната спойка на НАТО е доверието. именно доверието се поставя под въпрос сега, което за мен е огромен проблем. Не за първи път си задаваме този въпрос и поставяме въпроса за нуждата от нови консултации. Спомняме си за кризата в 56-та година, комитетът на правото с участието на различни партньори с нуждата от по-тясни консултации. През 1967 година доклада Хоро Муело също подчерта връзката между военният е, и политически стълб, но очевидно трябва да засилим това взаимодействие сега, включително и чрез учения и чрез интересното упражнение да направим оценка на последиците от последните военни интервенции на НАТО. Um, what, what are the results? What are the outcomes? of NATO's recent military Да направим на обзор на резултатите от последните военни операции на НАТО от 11 септември насам. Какво се обърка и какво можем да поправим. И ще си позволя да направя една лесна съпоставка. В миналото интеграция се основаха на три предпоставки. Първо, Съединените щати гарантират световния мир. На второ място, позицията на Европейския съюз е винаги да подкрепя Съединените щати. И на трето място, липсата на съществен претендент срещу западната доминация на Съединените щати. Но ако погледнем каква е изгрешната, сега са много по-различни. На първо място Съединените щати се отеглят от а, позицията, която имаха като ръководител и наша отговорност на тотално равнище. На второ място Европейски съюз е много а, силно разделен по теми като Либия, например. И на трето място а, авторитарните сили започват все по-често да се намесват и може би сега наистина е настъпил момента да се замислим за политическата съгласуваност и по-скоро липсата на такава и да поработим по тази тема, тъй като тя им, има последици за надежността ни и за доверието между съюзниците. На трето място е лидерството. Отново ще се спра на Съединените щати. Струва ми се, че ръководната роля на Съединените щати в НАТО все още много е осезаемо се усеща. Идеята за една световна организация, която обаче преди всичко защитава интересите на Съединените щати. Мисля, че отново се върнахме на тази представа за Алианса а междувременно ние увеличихме бюджета си за отбрана, показахме колко сме е, полезни и всъщност е, администрацията на Тръмп започна да, си, да се обещава в е, предимството на НАТО, което е добра идея, но и не чак толкова добра идея, защото в известна степен може да се каже, че Тръмп продължава да определя дневния ред на, на НАТО. И в целият този дебат наистина не, смя, не вярвам, че Съединените щати ще се оттеглят от НАТО. Дори напротив, смятам, че те ще продължават да играят ръководна роля в НАТО, ще продължават да инвестират в а, Алианса и всъщност ще продължават да изискват се повече и повече от нас, от европейските съюзници, по една много проста причина. В контекста на световното съревнование с а, а, Китай, американците гледат на НАТО като на важен стратегически буфер – преди всичко при запазването на ролята на хегемон на Съединените щати на пазара на отбранителни технологии в Европа. И по този начин се стига до един за една трансатлантическа сделка. От една страна Съединените щати приемат ролята си на надежен партньор в НАТО, въпреки че непрестанно намаляват приноса си а от друга страна от съюзниците, от европейските съюзници ще се очаква да ограничат достъпа на Китай до нови технологии и да ограничат продажбата на стоки, които могат да се използват за военни цели. И тази сделка започва да се вижда все по- по-ясно. След 2020 година, знаете, започва годината на предизборната кампания в Съединените щати. Не, не виждам някаква съществена промяна в позицията на Съединените щати, освен може би малко по-дипломатически да стане езика, но идеята за споделяне на тежестта 2% за въоръжаване, противопоставянето с Китай и ролята на инструмент, което, с което се натовава Европа в сравнението с Китай, си остават актуални. И от тази гледна точка позицията на Франция в известна степен взима предвид тези основни структурни проблеми. И тук се, тук се стига до заключителният ми въпрос. А какво е мястото на Европа? Смятам, че трябва да се опитаме да предвидим тези е, структурни тенденции, които значително променят позицията на Съединените щати в НАТО. И така се стига до обичайните е, дебати за стратегическата автономност на е, Европа. Ще се опитам да избегна този дебат. Знам, че вече го проведохте с генералния секретар на НАТО, но пък ще си позволя една провокация. Ще кажа, ми ние всъщност го, вече го правим, действаме стратегически, автономно по различни теми. Дипломатическа гледна точка с, по отношение на Иран, като не приехме решението на Съединените щати, въпреки че в известна степен бяхме принудени да се доближим до позицията на Съединените щати, не последваме позицията на Съединените щати по отношение на климата. Ако погледнете примерно въпросите свързани с морската безопасност също вземаме по-суверен, по-стратегическа позиция, т.е. поради се въпроси вече започваме да се позиционираме по по-стратегически, оперативно, автономен начин в сравнение с решенията с едните щати. Смятам, че това е много здравословно всъщност. Много здравословен процес. Според мен това, което се още води до разединение в Европейския съюз, а ние в германският фонд Маршал се опитваме да, да обединяваме възможно най-често европейци и американци в обсъждането на бъдещето на трансатлантическите взаимоотношения и стигам до извода, че все още нямаме споделен анализ за бъдещето на трансатлантическото партньорство и това се показва най-ясно в дебата, който продължаваме да водим за значението на понятието стратегическа автономност. Може да кажем най-общо, че Централно-Източна европейските държави и скандинавските държави, които гледат на стратегическата автономност като отслабване на присъствието ни в НАТО. В Франция има уникалната позиция, която казва не напротив, това само ще направи по-силен съюзник на Съединените щати, а по някъде са Германия, Обединеното кралство, които смятат, че трябва да гледаме малко по-независимо на позицията си и наскоро министърът на отбраната на Обединеното кралство заяви, че за бъдеще Обединеното кралство трябва да гледа по-независимо на мястото и световно равнище Съединените щати, но все пак се вижда бъдещето си като член на НАТО. И накрая в заключение, смятам, че вместо да се съсредоточаваме върху дебата около стратегическата автономност, дали Съединените щати отново ще се ангажират или ще намалят нивото си на отдаденост към сигурността на Европа. Мисля, че трябва да преосмислим самото си виждане за европейската сигурност. И на първо място това ще минава през отговор на въпроса каква е нашата роля в новият световен ред и каква е ролята ни на последних от Китай и Съединените щати. И тук имам три предложения. На първо място смятам, че ролята на Европа за, като, гаран, като гарант за сигурността и от тази гледна точка ролята ни в Трансатлантическият алианс ще зависи от това какво може да, да направим по-добре в три отношения. Първо място, с Съединените щати можем да работим заедно в борбата с тероризма. Тук Китай също е тема, по която може да работим в по-тясно сътрудничество с Съединените щати. На то място, какво може по-добре да направим без Съединените щати, и както вече казах, го правим много добре в много отношения и от тази гледна точка концепцията за стратегическа автономност вече съществува в голяма степен. И на трето място, какво може да правим по-добре с други партньори? Тогава ми се, че понякога прекалено много се затваряме вглеждаме се само в себе си, а трябва да се адаптираме към новата геополитическа обстановка. И много често се оказва, че трансатлантическото партньорство не е достатъчно за да отговаря на някои кризи по света. И също така трябва да сме готови да си сътрудничим и с други партньори, с някои, може би, по-сложни партньори, като Русия, Турция и други. Така че аз не гледам песимистично на взаимоотношенията ни с НАТО за в бъдеще. Смятам, че се предвиждам, че се доближаваме до подход, в който да действаме с обособени области, в които може да, да бъдем по-активни в НАТО и други, в които трябва да сме по- евро... повече само европейци и други, в които трябва да се изтрудни при си други партньори. Е, Благодаря ви. Беше много интересно. Се страхувам, че беше малко дълго, така че може би нашите колеги ще искат също да вземат думите. Сега Гран. Благодаря, госпожо председател. Аз съм в удобната така позиция да говоря с втори. Е, Александър обхвана много каза много неща за стратегическата обстановка, така че няма да се спирам на това. Още повече, че моя шеф, генерален секретар на НАТО, беше пред... Е, само преди два дни се яви пред тази подкомисия, така че той е, вие е, представил едно виждане, което обхваща много теми, както Трансатлантическия пакт, движението на НАТО в Европа, сътрудничество между НАТО и Европа, Европейския съюз и значимостта на нашето сътрудничество в борбата срещу тероризма, предизвикателствата, които са Русия и новите страни. Така че ще мога да бъда по-кратък, дори да се върна някои от тези теми. Но аз съм много доволен, че имам възможността да представя гледната точка на НАТО в дебата за сигурността в Европа. Атлантическия съюз е много важен участник в този дебат. Ще говоря на френски, но също може би в един момент ще мина на английски, защото аз също съм си водил записки на английски. Но искам да подчертая нещо като начало. Това е един въпрос, който Александър не е, се, на който Александър не се спре много подробно, но се ми се струва, че е много важен. Това е преобразуването на Атлантическия съюз преди последните години. От кризата в Крим НАТО се преобразува много сериозно. От 70 години целта, разбира се, ние отпразвахме в Лондон преди няколко седмици 70 годишнината. От тогава имаше непрекъснато приспособяване на Атлантическия съюз по време на Сферата война, конфликтите в войните в Балканите, член 5. Това бяха важни моменти от това за развитие. Но днес сме в една ситуация, която е, може би, може би не най-опасна, но най-непредвидима по-скоро, в смисъл, че сме в една ситуация, при която на източния фланг на е Русия, която много по-силно Потвърждава своите стратегически виждания, форма на нестабилност на юг, с въпроси свързани с тероризма, но също така и заплахи, смесени е, заплахи, киберзаплахи, които се добавят към всичко това. И разбира се, скоростта на технологичните, технологичния прогрес, засилването на Китай не само като важен е, е, важна страна в Азия, но също и която работи все по-близо до и дори в самия, самото пространство на Евроатлантическия съюз. Имаше доста е, неща, които се случиха, най-напред признаването на заплахите, които и приспособяването към тези нови, е, нови заплахи на нашите защитни инструменти. И това, което е най-важното, е потвърждаването и засилването на общата защита, на общата отбрана. Това беше... Вярвам, че през последните години не се е обърна много внимание на този въпрос и това се отрази по няколко неща, но ние вече модернизирахме нашите структури на управленчески структури. За първ път след студената война имаше много сериозно засилване на командната структура беше, реактивността беше засилила на нашите военни сили с а, особено силите за бързо а, разпространяване, но също така и силите в източната а, част, а, в Балтийските страни, в Полша, които бяха отговор, сериозен отговор на кризата в Крим. Обърнахме се също и към нови заплахи, като киберзаплахите, смесените заплахи, е, заплахите, е, както беше припомнено от вашата председателка, в е, оперативната област на НАТО, заедно с заплахите по море, по въздух и киберзаплахите, но също мисля, че е важно да имаме, е, да запомним тези цифри, увеличаване, чувствително увеличаване на усилията по отбраната на нашите е, европейски и канадски съюзници, безпредседентно явление от е, следната война с засилване през края на тази година, миналата година, 130 милиарда долара беше увеличен бюджета, 117 милиарда евро допълнително, които бяха изразходвани от Канада и Европейските съюзници от 2016, което е чувствително увеличаване. Годишно това представлява а, около а, бюджета на една страна като Франция, Германия или Обединеното кралство. Това е което увеличава нашите усилия, нашия бюджет – и а, вижданията за 2024 година. Това е увеличаване с 360 милиарда евро, които ще бъдат разходени повече през а, и през последното, последното десетилетие, което отговаря и а, на нуждите, които имаме за модернизиране на нашите армии. Но тук не става дума за превара в въоръжаването, за модернизиране. Сега ще мина на английски. Uh, за да спомена няколко допълнителни въпроса, които смятам за важни. Първо, Штатите uh, и техния ангажимент uh, към Европа е тема, която би трябвало да обсъдим. И в последните години се увеличи това обикновено го пренебрегваме, защото следим а, политическия дебат за разпределяне на отговорностите, но щатите са по-ангажирани, имат а, повече а, военни сили а, към днешна дата, отколкото преди няколко години. На европейския континент а, Defend 2020 ще видим най-голямата операция от щатите на наша територия – в началото на декември имаше среща в Лондон на ръководителите. Ясно беше, като идват от конференцията, че партньорите не са достатъчно близо ако един до, до, до друг. И господин председателя Александра споменаха това. Първо е разпределяне на отговорността, 2% цел – това е, е разумно ниво на усилия, но обикновено е много повече процента. Второ, дебата за кои са най-опасни, големите рискове опасности. Има различни възприятия на това нещо, но очевидно тук е малко подвеждащо да разделяме и да казваме едните са на юг, други са на север, Например, Русия е много, южна, много активна на юг. И преминаване на граници се наблюдава от Русия как заздравяваме сближаването между членовете. Ролята на НАТО не е приключила, ние продължаваме това и съществува цел за това, е, което е така наречен процес на преосмислене, който е започна в Лондон. И а, е, Алианса преразглежда своята стратегическа роля и как ще продължи се напред. Няколко допълнителни точки. А, тази адаптация не се случва в а, вакуум. Ние не сме някакъв от балон, ние сме организация, която работи с партньори. Някои от тях са членове на Европейския съюз, Финландия и Швеция, например. работим също с ООН и с други партньори, но най-вече с Европейския съюз. 22 членове, скоро 21 секре... генералния секретарият каза съвсем наскоро, че ние сме двете страни на една и съща монета. Е, е, две стратегически становища, подписани от Юнки, от Туска за заздравяване на сътрудничеството, бяха прияти наскоро. Това сътрудничество не винаги е лесно. но в последните три години, откакто съм на тази позиция, наблюдавам сериозен прогрес между партньорите от Алианса е дали е за Агенцията за отбрана на Европа, военния персонал и все повече Европейската комисия. Разбира се, съществуват някои проблеми. Е, как е, държавите членки ще участват в отбранителната инициатива за в бъдеще? Е, има така наречената добра политическа воля, така да кажем, на най-високо ниво за сътрудничество, но мисля, че в бъдеще ще става все по-важно и това е в работен процес. Трябва да работим по хибридните заплахи, по нашите способности. Разговора за Китай е, е, е разговор, който постоянно трябва да провеждаме е, и това е признато във всички сфери. 5G, например, всички теми присъстват. Още повече, че ние имаме едни и същи намерения и желания да опазваме околната среда и да осигурим сигурност. Две тези две организации представляват половината от световната економика и половината от военната сила, така че в този смисъл е, има значение, ако работим заедно и да се справяме заедно с предизвикателствата. И в заключение. разбира се, за да запасим позицията на НАТО, ние продължаваме да реагираме, е, да се обновяваме, за да реагираме на е, сегашните заплахи. Ние в НАТО вярваме в е, силната европейска отбрана и че трябва да бъдем колкото се може по-активни това означава повече европейски е, способности, повече финансиране, е, разпределяне на е, трансатлантическата тежест и сътрудничество на високо ниво, споделяне на целите, целите и конкретно развитие, което се случва на ежедневно ниво. Ние използваме тези е, е, инструменти и се опитваме максимално да се възползваме от тях. Това означава е, разум и това не винаги е даденост. Трябва да обръщаме внимание на това. И сега искам да приключа и да ви благодаря, госпожо председател, за поканата. Очаквам вашите въпроси и коментари. особено въпроси, които са от моето портфолио за инвестиции в отбраната. И фокус върху технологиите в сигурността и отбраната. Това са неща, които пряко ме интересуват и могат да бъдат интересни за вас. Благодаря. Но преди да дам думата на различните колеги, бих предложила да, тези, които могат, разбира се, да продължим малко повече този сеанс, който трябваше да спре до 12 часа, за да имаме все пак истински дебат. Преводачите ще готови да останат малко повече. Делегация Асамблея парламентар до ЛОТон. Thank you, Madam Chair, first of all. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да, да поздравя госпожа Хоп Шефер и господин Грант за техните изказвания. Мисля, че през април ще честваме 70 години от съществуването на НАТО и в Европейския парламент. Трябва да подчертаем важността на Алианса и се надяваме Алианса да просъществува още 100-150 години. Важно е да кажем, че оценяваме Алианса и връзката ни с НАТО е важно. Мотото на, на НАТО Animus in consulento libe това, това означава свободен дух в консултациите – мисля, че това мото е много важно и в този променящ се свят трябва да опитаме да дадем, да се опитаме да дадем отговор на новите проблеми, Три въпроса има за членството. Членство в Алианса. Първият въпрос членството нови членове. Това е важен въпрос. Скоро посетихме Киев в Украина и моят въпрос каква е позицията сега на НАТО е, към Украина? Разбирам, че през 2008 е, е, американският президент е казал, че е отворен за Украина и тогава е имало голям ентусиазъм но сега имам впечатление, че членовето, е, въпросът за членството на Украина не е толкова а, поставен по същия начин. Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос, както и госпожа председателя каза, а, Близкия изток, това не е въпрос за членство, но първия ми въпрос беше за Украина. Втория въпрос. Какво ще правя с така наречените трудни членове? членството на Туркия, което е въпрос също за Европейския съюз. Знам, че Турция е важна за НАТО, но много мои колеги смятат, че Турция не е най-лесният член на Алианса. Каква е вашата позиция по този въпрос? Каква е бъдещата, каква е бъдещата роля на Турция в НАТО? И третият ми въпрос е за Европейския съюз. Вече съм задавал този въпрос на генералния секретарият, на генералния секретар. Това е специфична делегация. Ние в Европейския парламент сме много амбициозни. Не е ли време да вдигнем на ново, на, да изтигнем позицията а, а, на позицията на Европейския съюз, да не сме анимус и консуленто либе, а да сме нещо повече. И сега давам думата на Свен Микс. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you uh, for very... Uh, благодаря uh, за тези презентации. Моите въпроси не са толкова въпроси, а по-скоро коментари. Интересен коментар е, че съвместната функция на НАТО е различна дали я гледаш от позицията на Штатите или от позицията на Европейския съюз. Това е основно структура, структура, където действат щатите, когато го гледаш от Европа. Но погледнато от щатите, това е някаква допълваща функция за глобалната сигурност и стабилността. Интересно е, че НАТО е в стратегически парализ – интелектуално а, задръстване. До е известна степен това е така. След края на свето... студената война се смяташе, че ролята на НАТО е приключила. Но на практика и изглежда, че след 2009 сме напреднали доста. След 20 години в националната политика бях член на парламентарната асамблея, която работеше с НАТО. И си спомням че трябва да има 40-50% за сухоземни структури и те да са 80% от тях да са готови да бъдат а, изпратени на мисия във всеки един момент. И то са в рамките на 5 дена. И от тогава нашите амбиции някак се, се смалиха да се намесваме на, а, в, в по-голям мащаб. Това е по-скоро някаква трансформация и вече няма толкова бърза реакция. Това се включва в контекста на Европейския съюз. говорим за тези а, сили като трансформиращи упражнения. А, ангажираността на щатите към сигурността, присъствието на американски сили на европейска територия след края на студената война а, глобалния ангажимент на Алианса не е, че европейците са скептични, а че по-скоро към американските, скептични към американските сили, а че имат съмнение дали това е правилното нещо и този страх се засилва с отеглянето на щатите. Това не е въпрос, а просто нещо, което да вземем предвид, когато обсъждаме бъдещето на Алианса и сътрудничеството между Съюза и НАТО. Мерси. La parole est à monsieur Basescu. Господин Басеско има думата. Well, thank you very much for the excellent presentations which... Много благодаря за тези презентации. Имам няколко коментара. Вярвам, че в НАТО има криза. Криза на това осмисленето и разбирането – Европейския съюз се разширява по-бързо. Вижте, например, Северна Македония, кои... Ко... Е, в този смисъл е, друга история, Грузия и Украина, е, те получиха пътна карта за присъединяване – и всички бяха съгласни, освен Германия. Опитвахме се да, да убедим Ангела Меркел да каже да, но тогава имаше голямо не на Украина и Грузия. Това е за да иллюстрирам тази, какво трябва да избягваме. Липсва разбиране. В Европа се повтаря, че Европа твърди, че присъствието на американците е намаляло. Разбира се, че е намаляло, защото те трябва да се занимават с Азия и Пасифика. Откриха, че Северна Корея е ядрена сила, същевременно Китай, която използва неразбирателството между Русия и Штатите и разработиха ядрен арсенал без никакви ограничения от международните договорки. Моят въпрос е не искам да ме смятате е, за проамерикански настроен, но се опитвам да разбера какво се случва. Ние твърдим, че американците са си намалили присъствието в Европа, но от друга страна не знам никоя европейска страна да подкрепя американците в Азия и в Пасифика. Не виждам да са изпратени кораби от Европейския съюз, които да помагат на американците за установяване на баланс в тези територии. През 2014 на срещата на върха в Обединеното кралство смятахме, НАТО ще изпрати а, а, сили а, на източната и югоисточната граница на НАТО. Но те направиха това. Но не виждам европейски сили, които да са на източната граница на Европа, но виждам все повече американски, само в Румъния. Разработват трета база, въздушна база на щатите. Общи обучения. Поне веднъж в годината – в източна Европа и в източната граница на НАТО. Но тук трябва да бъдем честни и да кажем, че те са прави, когато казват, че правим това, което трябва. Вашингтон, когато реши да намали присъствието си в е, Централна Азия, за да покрие Азия и Пасифика, това го признаваме, но не признаваме и не сме честни, е, за да кажем, е, че трябва 2% от нашия, бюджет да се отдели. Тук е проблем с Тръмп. Той има бизнес-ориентиран подход – той не е толкова политика за него, това е по-скоро бизнес за него. И а мисля, че е правилно европейците да допринесат 2%. Едно 41 процент е нашия принос, което е по-малко от 50 милиарда на година. Не можем да искаме те да ни защитават, когато техния, техния принос е 3,3% и нашият е, живот в Европа е приоритет. И а, очакваме американците да ни защитават, защото ние нямаме вноски от 2%. Не мисля, че тук има проблеми с осмислянето на НАТО. противен случай бих казал, нямаме по-добър избор за сигурност и отбрана. И не съм съгласен с термина. Стратегическа автономия. Как може стратегически да си автономен, когато не можеш да запазиш глобалното равновесие. Това могат да го направят само Китай, Русия и Штатите. Не можем да обсъждаме економическите сили, защото Русия не е економическа сила. Техният брутен вътрешен продукт е по-малък от този на Италия, но те са глобален а, а, играч, защото имат ядрен арсенал. Колеги, още един въпрос има. А, господин Аргиз, за независимите. Благодаря ви. Много ми беше интересно да чуя коментарите. Вие направихте някои много интересни коментари. Напълно съм съгласен с вас, но съм напълно съгласен и с а, колегата преждеговорящ от Румъния. Той каза, че няма по-добра система за отбрана, която в момента, т.е. от НАТО. Имам няколко въпроса към колегата, към госпожата от Маршал Фонд в Париж. Тя нееднократно спомена, че споменя обстановката, че изглеждат по-различно нещата. Да, съгласен съм. И все по-често се чува и тук в Европейския парламент, че имаме нужда от повече автономност в системата за отбрана. Двамата сме съгласни, че се засилват заплахите от Русия, от Китай и от близки и в Близкия изток. Така че очевидно, че автономност от отношение с Съединените щати значи разцепление. А винаги трябва да си задаваме въпроса, защо говорим чак толкова много в момента за автономност? По политически причини или? Ако погледнете три години след победата на Тръмп стана ясно, че всъщност не настъпи някаква съществена промяна в Европа. Отлично сътрудничество между Польша и Съединените щати, Естония и Съединените щати, е, между Европейския съюз и Съединените щати в областта на отбраната. И от е, в известна степен беше много добре, че Тръмп повдигна въпроса за разходите за отбрана, защото някои да държави членка поначално се оплашиха от неговата позиция, но в крайна сметка резултатите са много положителни. Аз не виждам някакви сериозни проблеми. Нищо ново не се случва нито с намесата на щатите в Ирак, нито, в отношението, нито с отношението им към Иран. Вярно е, че не можем да сме винаги на 100% съгласни с Съединените щати, но въпросът ми е кой е по-лошият вариант. Очевидно в момента е по-добре да подкрепяме съюзниците си, когато се борим с тероризма и с радикализацията и прекомерното влияние на Иран. Така че в този случай не виждам някакъв политически смисъл да говорим за автономност и за разграничаване на Съединените щати. Съгласен съм, че имаме нужда от солидарност и единство в рамките на НАТО. Но как може да преодолеем политическите проблеми в позиция, с позицията на Франция и Германия? Как можем да гарантираме стабилност и солидарност в НАТО, ако в началото месец декември президентът Макрон заяви, че имаме нужда от ново начало в взаимоотношението с Русия? Какво значи това? че с едно око ще гледаме към Украина и Грузия, че ще затворим очите всъщност за това, което се случва в Грузия и в Украина и намесата на Русия. Дали се променя нещо в стабилността на НАТО с, с изказванията на господин Макрон, включително изказването му, че НАТО е в мозъчна смърт. Смятате ли, че това по някакъв начин положително влияе на Алианса? И а, на второ място засилва се економическото сътрудничество между Русия и Германия с а, Северен поток 2. Така че ако говорим за автономност на Европейския съюз, трябва преди всичко да имаме еднакво виждане за отбраната и съвместен интерес. Ако обаче имаме различна визия за нещата, ако Германия се каже, ами не ни интересува какво твърди Европейската комисия и нашите съюзи в Европейския съюз. И ако въпреки това продължи, но ние ще продължаваме да правим каквото си искаме, то ще продължаваме да купуваме ефтин природен газ от а, а, Русия. Ами, трябва да ви кажа, че някои други държави се притесняват от тази позиция по отношение на енергийната ни политика, така че ви питам дали смятате, че това влияе положително на по-общата ни цел за автономност в областта на отбраната. Виждам, че позицията на двамата ни гостите е малко по-различна. Господинът е заместник генерален секретар на НАТО, а вие представлявате мозъчен трус от Париж, но все пак ще се радвам да чуя позицията и на двама ви. Благодаря ви. И... Господин Сатори, малко време остана. Най-напред един конкретен въпрос. Какъв отговор ще даде НАТО на е, разпространяването на оръжията в е, Русия, най-вече стратегическите е, ракети. Мен стратегическите виждания на Европейския съюз ми го приемам добре, но как се, как се вписва в, на всеки етап в нашите отношения с Съединените щати? Как ще се балансират отново позициите в самия, самото НАТО, при положение по позицията на, на Тръмп, е, като е, това нещо да се отрази върху стратегията, но в рамките на всичко това НАТО не трябва да бъде средство за интервенция на Съединените щати, но трябва да има някакъв баланс между е, Съединените щати и Европа. И ние как го приемаме съответно на базата на финансовите средства. И ако искаме да е, изградим, е, да осигурим автономия на Европа, как ще, как ще направим това конкретно? Дали ще го направим с е, военно сътрудничество, засилено между европейци и това как ще се изрази? Тук дебата е дали трябва да има или не европейска армия в Европа няма армия на НАТО, но ние участваме в НАТО. Как всичко ще бъде това? И най-вече е, европейското единство, стратегическото единство, дипломатическото единство в Европа. Иначе не виждам как може да стане. И след това, по отношение, отношенията с други е, сили, на, на основата на какво? Това е въпроса за политическото виждане и въпроса за европейските ценности. Дали, защото ние съществуваме извън НАТО, извън Съединените щати, да съществуваме с други, дали сме готови да жертваме нашите ценности. Най-вече основната тема, и аз говоря като еколог също, американският президент отрича затоплянето на климата и как ние в тази нова стратегия, как може да съществуваме с нашите политически виждания и ценности. Си. Благодаря. Сега ще дам думата най-напред на Камигрант и след това на колегата. президент. Благодаря. Зная, че малко време остава. Ще се опитам да отговоря на повечето от въпросите, които ми бяха зададени. Може би телеграфно, ще ми извините за което. По отношение на членството на Европейски съюз в... За членството в НАТО разширяваме се непрестанно. Скоро ще приемем Северна Македония, което ще бъде важна стъпка напред. Ще станат 30 членовете на Алианса, тъй като Черногла се присъедини през 2019 година. Така че разширяването се осъществява на практика, не само на думи. А въпросът за членството на Украина и Грузия все още е висящ. Има и план за действие за членството. Има план за действие план за действие за присъединяване и целта е да им предоставим възможност за много по-тясно сътрудничество с Алианса което на практика се случва. Аз лично бях ръководител на работната група за техническа сътрудничество в областта на въоръжаването с Украина. Така че, действително, има напредък. Имаме по-тясно сътрудничество. Но въпросът за присъединяването като членове, това разбира се е в ръцете на членовете на НАТО да решат, дали са изпълнени всички критерии. Винаги се води дебат между членовете на НАТО. Но в крайна сметка най-важно е колко е добро сътрудничеството с Украина и Грузия. Факта, че сътрудничеството се подобри. Ще посещение делегация на НАТО и в двете страни миналата година. Непрестанно, непрестанен е диалогът а, в рамките на съвета сътрудничество между Украина и НАТО и в комисията за сътрудничество между НАТО и Грузия. Така че тече процеса. Интересна идеята за партньорство между държавите членки на Европейския съюз и близките, извините, на НАТО и близките съседни страни в Близкия изток. Знаете, че имаме добро сътрудничество с Кувейт ни дава възможност да работим с страните от залива. Имаме чудесно сътрудничество с Йордания, засилено партньорство, така че случват се неща и в това отношение. Не бих окачил на един от съюзниците ни като трудни съюзници, но действително някои страни в рамките на Алианса доста силно стояват позициите си и имат много ясна позиция Тук се налага правилото за консенсус е, в рамките на Алианса. И ще бъда само откровен с вас. Много разглощени дебати се водят е, в рамките на НАТО, както по общение на членството, така и по съществени въпроси. Редица от е, държавите, членки на НАТО, имат много силни национални позиции, а други пък си позволяват, други пък критикуват други членове на Алианса за действията им. Така че събитията в Сирия, например, имаше много открити и много разглощени дебати в рамките на НАТО и мисля, че тези дебати ще продължат. Всички съюзници са част от а, тези дебати. Някои по силно отстояват националните си виждания, а случая с Турция. Турция, разбира се, е много важен съюзник. На първо място заради географското разположение, на второ място заради размера си, но позицията на Турция винаги била много ясна, винаги много ясно тази страна остоява своите интереси. Въпроса за парламентарното измерение. Аз много обичам органа на парламентарната събрание на НАТО. Опитвам се да работя с тях възможно най-тясно и според мен това е важен аспект на сътрудничеството според мен парламентаристите са много важна част от процеса и го казвам не само, защото съм тук в Европейски парламент. Когато говорим за, за сигурност и отбрана, ако не можете да привлечете парламентите, шансовете ви за успех са много малки, така че е важно да работим и с парламентарната асамблея на НАТО. По въпроса за възприятието на ключовите на ключовата роля на НАТО. Знаете, едно време, беше казал един генерален секретар, ролята на НАТО е да държи Русия далеч, Съединените щати в Европа и Германия в възможно е пасивна позиция. Мисля, че нещо вече, това вече не на реалността. Продължаваме да имаме мисии с интервенции, те ще продължат. Но това, което каза, каза Александър, ми стори много интересно. Идеята е, че в момента сме в стратегическа парализа. Затова сега се засилиха опитите ни да преодолеем този блокаж. Водим дебати по въпроса. Понякога успяваме да изправим събитията, други случаи ни е малко по-сложно, трудно, но това е основната цел на Алианса. А по казаното от вас за готовността ни Действително, ролята на силите за отговор в НАТО, единствената им роля беше да се справят последиците на земетресение в Пакистан. Така че действително трябва да поставим акцента върху оперативната съвместимост, възможността за съвместна работа, но се поставя все повече акцента върху капацитета за готовност. Отново са обсъдили темата и миналата година. Целта е да се създаде ново равнище на, подготов... на готовност за действия чрез предоставянето на 30 бойни кораба, които да са готови да се разположат в рамките на 30 дни. Такава беше идеята, но сега имаме нужда от реално тества на готовност, вместо да се съсредоточаваме само върху ангажименти, които не винаги могат да бъдат потвърдени. US presence. Въпросът с е присъствието на Съединените щати трябва да си дам сметка, че присъствието на Съединените щати по цял свят, не само в Европа. Мисля, че никой не иска да има 300 хиляди американски военнослужащи на територията на Европа днес, защото нещата се развиват много бързо и може да се окаже, че присъствието на военнослужащите в Европа не е най-важният фактор. По-важно е да сме в състояние да работим заедно. Така че аз оставам с впечатлението, че ангажимента поет от Съединените щати за гарантиране безопасността на Европа се засилва в последно време, но все пак това е постоянен процес. Пентагона непрестанно преосмисля приоритетите си и е в пълното право да го прави, но посещането в Европа е факт. А по въпроса за Океанският басейн и Азия. Действително смятам, че Европейския съюз трябва да им отдели малко повече внимание, доколкото знам само Франция и Обединеното кралство взеха участие в мисии за гарантиране на безопасния морски транспорт в региона и смятам, че това също е част от споделянето на отговорността, т.е. да подкрепя Съединените щати там, където те са активни на изискването за процента инвестиции във военно оборудване, нещата се подобряват. Сега 7 или по-скоро скоро 8 от съюзниците ще постигнат тази цел. Очакваме до 2024 година 15 от съюзниците в Алианса да постигнат целта от 2% от 2024 година но действително дебатът се промени през призмата на това изискване. А и останалите са поели ангажимент да направят много повече, дори да не постигнат тази цел. По трансатлантическите отношения и как функционират те, мисля, че е справедливо да си признаем, че се обсъжда естеството на търговските отношения непрестанно. Не, всичко не започна с а, интервюто в а, Economist. Започна много по-отдавна, защото всички съюзници сме демокрации, с ръководители с а, а, собствени виждания и силни личности помен имаме обща представа какво трябва да се направи, включително и чрез силното желание за подновяване на диалога по важни политически въпроси. Така че не бих казал, че, ли... че има разединение. Макар че, разбира се, има различни виждания за това какво и колко трябва да се ангажираме в, в, в Близкия изток, какво трябва да правим по отношение на Русия. Това са съвсем естествени дебати, които са белязани от географското разположение и други подобни фактори, но най-важното в крайна сметка като взема предвид всички интервюта и твитове и всичко останало, стигаме до извода, че има като цяло споделено разбиране за стратегическите предизвикателства и това как може да се справим с тях като съюзници с всички партньори, включително и с Европейския съюз. И мисля, че отговорих на по-голямата част от въпросите, на които можете да отговоря. Благодаря ви. Александър де des хуб. Non, ми е време deux secondes parce qu'on a largement. Само две думички, доста превишихме времето, но много интересен е дебата. Искам да се съсредоточа върху тази стратегия тази автономна стратегия и американския фактор. Споделям мнението, че тук не става дума за... Тук не разглеждаме нещата в, в смисъла на изтегляне на американците, но просто преустановяване. Те ще се съсредоточат в това, което считат за по-важно, т.е. състезанието с Китай. Така че за нас, естествено, европейците ще има отражение, защото те се преустройват в, на юг. Това е южния фланг на НАТО, това е Африка и е, изтока. Европа също преразглежда собственото си, собствената си дейност в Сахел, например, предвид именно изтеглянето на американските войски и как ще продължи дейността на френска дейност в Сахел. Втората тема е, трудно ми е да възприема идеята, че тази стратегическа а, автономия за нас не означава да се разделим просто. Това не е автономия спрямо американците, защото не че считаме, че те не споделят нашите ценности и оценката на ситуацията, нито пък а, решенията, но по-скоро става дума автономия, стратегическа автономия, за, за, като знаем какво трябва да правим, да бъдем необходимите инструменти. Малко по малко Либия, Сирия, може би утре ще има и друга криза. Американците ще кажат, за нас не е жизнен интерес, това е по-скоро ваша работа, европейска работа. Оправяйте се. Добре, е ние тогава какво ще направим? ще имаме нови а, иммигранти, които ще потекат към Европа, терористи, нелегални, незаконни и така нататък. И тази инициатива за европейската интервенция, която лансира президента Макрон през 2007 година, сега това са повече от десетина страни, европейски, включително балтийските страни и скандинавските страни. Това съединява много перспектив, европейски виждания в оптиката да се, с перспективата да се зададе една европейска стратегическа култура е, около това, което ние трябва да вършим по пълно независим начин при определени ситуации. Тоест, каква е тая стратегическа автономия? Това е, е автономия да оценяваме нашата... Дали споделяме с американците същите виждания за една криза – Тоест ние да сме свободни също и да вземем решение, свободна автономия да действаме. Но когато не сме съгласни с нашите американски колеги по оценката на ситуацията, Иран или климата, не може да действаме заедно. Е, на следващите два етапа взимане, вземането на решение и действане. Така че ние какво ще правим самостоятелно европейците? Американците не се консултират с нас, примерно в случая да се оттеглят от този алианс, от това споразумение, но все пак се консултират на пост следващия етап. Тоест, ние едва ли не сме отговорни за това, което прави американската администрация. това ни поставя в много деликатно положение. Тук пак стратегическа автономия означава да изпреварваме такъв, такова сценарио, например, което се опитваме да правим с нашите европейски колеги. И накрая аз подкрепям, поддържам вашия въпрос за стойностите, ценностите, как ще работим с партньорите, без да застрашаваме нашите ценности, нашите стойности, но просто ние нямаме избор вече. Когато работим с наемници, руски наемници в Африка, ние търсим начин да работим или поне да не е, си е, да не си пречим в е, Африка, в Сирия, например, също от 2013 година възложени на Русия, Иран и Сирия, да е някои дейности на Турция, прощавайте. Но това, което аз виждам през един, в един период, който ние все повече се въздържаме, ние Западна Европа, да използваме hot power. Това, което виждаме е все повече, тази дипломация и управлението на кризите, все повече напускат наши, наши, нашата сфера. Все по-малко влияем върху тези теми, затова се организираме конференция, опитваме се да станем, станахме малко нещо като посредници между Путин и Доган и други страни, но малко загубихме контрол на тези ситуации. Така че нещата малко се обръщат. Мисля, че Европейския съюз трябва наистина да се наложи по тези е, въпроси, най-вече дипломация по време на криза. Ето, Европейската ваша комисия разглежда нещата геополитически, така че трябва да се възползваме от новите неща в Европейския съюз, за да може наистина да поставим ударението върху това, което ние може да правим най-добре. Тоест дипломацията по време на криза, економическата помощ и посредничеството. Вие говорите също за Франция и Германия в Украина, беше наистина двигател, но всички това са това са формати хок, коалиции, времени коалиции, дори коалицията на АТИДАЕШ, начинът по който се справим с украинската криза, но ако трябва да минаваме през тези формати адхок, които се задействат от НАТО или от Европейския съюз, защо не? Но ние трябва да работим по тези въпроси. Нямаме избор просто освен да намерим начин да се сътрудничим с новите сили, които се появяват и новите въпроси, или пък може да оставим тях, на, на тях и но ще има съответни последствия. Така че това е действително действителен въпрос на геополитика и ние всички сме в Европейския съюз, ние са сътрудниците на съюзниците на НАТО. Така, още няколко ми Да, аз а, си дадох сметка, че не съм говорил за руските ракети. Мисля, че Атлантическия алианс а, осъдихме всички единодушно това, което прави Руската федерация, разпространяването на такива системи с ракетни системи, установки. Въпросът след това беше как да реагираме на това общата идея. Работим по нея, не само да търсим някакъв отговор, като в огледало, да се да засилим на преварата въоръжаването с Русия, но по-скоро да намерим някакъв баланс между различните стълбове, които са предложения за връщане към една система за преговори, да видим дали има начин Русия да участва. Това, което в момента изглежда доста трудно. Искам да припомня, че по време на предишната криза евроракетите 79-та година никой не, не предполагаше, че може да има такава договор за забрана на такива ракети. Второ, трябва да помислим какви са мерките в дипломатическото поле и политическо поле, които мерки, които ние трябва да вземем, но също така и в областта на военната област, т.е. да малко да затегнем нашата, нашите сили, да и на края на спектъра, което е свързано с борбата срещу ракетите, трябва да го спрем това, но пак да избегнем логиката на огледалото и да вършим това, което прави Русия. Благодаря. Остава ми само да благодаря на нашите говорители за задълбочените анализи, за тяхната готовност да дойдат при нас, да участват в нашия дебат. Благодаря и на преводачите, благодаря госпожо за това, че работиха тази сутрин и сега искам да припомня няколко дати. Следващата понеделник 17 до 18 госпожа Накамицо ще участва с... след това на 17 февруари след обед и 18 февруари целият ден. Ще се видим пак. Благодаря за всичко.